Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Драги колеги, госпожи и господа, започваме работа. Най-напред искам да благодаря на Юта Халк и останалите, които участваха на съвместното заседание с Комисията по бюджетен контрол. На това заседание успяхме да преминем последната крачка – в процеса на финансовата реформа. Благодаря на докладчиците. Преди да започна, искам да поздравя колегата Дарден и да му кажа, че му съчувстваме и му изказваме съболезнованията си по повод смъртта на баща му, който е известна личност в политиката. имате. Моля, примете нашите съболезнования. Видяхте, че дневният ред е доста натоварен. Има, няма забележки ще има някои промени в последователността на точките. Колегата Джовани Лавия, който ще бъде героят на деня, тъй като ще говорим за проекта на бюджета 2013 година и няколко доклади по становище за съскостопанската политика. Той ще дойде след 10 часа. И ще започнем разглеждането на тези точки след 10. Гласуването ще бъде между 10.30 и 12.30. Знам, че някой от вас, особено членовете на Комисията по околна среда, трябва да гласуват и там. И за това е ви призовавам да се организирате и да решите в коя от двете комисии да бъдете или в двете едновременно с картата за гласуване. Вашата група а, трябва да се мобилизира. Съобщенията на председателя са свързали ни с следното. Искам да помоля госпожа Десуза по отношение на измяната на регламента за фонда за приспособяване към глобализацията. Госпожа Десуза ми каза, че всички докладчици в Сянка, а и тя самата, не са готови да преминат към гласуване на доклада й. Това не би трябвало да бъде проблем, тъй като ние ще дадем становище на Комисията по заедостта. И тя самата и Комисията по заедостта ще отложат гласуването. И така че в най-лошия случай ние ще гласуваме на следващата сесия, но ни трябва, ще има малко повече време. И това едва ли е толкова страшно но нищо не пречи днес да разговаряме, но няма да гласуваме. И така. Аз ви предлагам не се предвижда одобрение на протоколите от предишни заседания и ви предлагам да преминем към преговорите по многодишната финансова рамка. Е, събитията стават все по-сложни и се ускоряват. Темповете се ускоряват в смисъл, че председателя Ван Ромпой в своята мъдрост реши че извънредната среща на Европейския съвет на 22-23 ноември ще бъде посветен на тези преговори. И той показа, че възнамерява, макар че не го е казал в официални комюникета, тази среща да бъде нещо като конклав. И за унези, които не са запознати, е, с характеристиките на католическата църква, конклавът е среща, се, е среща в която се затварят в една зала участниците и не им дават да напуснат, докато не стигна до решение. Колкото време трябва, толкова. И целта на председателя Ван Ромпой е да се постигне окончателно споразумение през ноември. Изключително амбициозна цел, тъй като в момента предвидени от календара текст, възоснова на който работим и който в сегашния контекст си поставя амбициозна цел, е декември. И така, тук имаме една очевидна политическа воля да се а, постигнат а, целите. И така, Европейския съвет ще се бъде посветен на приемането на пътната карта или плана за действие а, на изграждането на економическия, финансов, банков съюз – самият председател Ван Ромпо е натварен с задачата от съвета да отправи предложения. Това ще бъде целта на съвета през октомври и надеждата е Европейският съвет да вземе решение през декември. Между двата ще има съвет посветен на многолична финансова рамка. Междувременно, за да не се смущава и трови добрата атмосфера на съвета през октомври, посветен на банковият съюз, председателят Ромпой, определен брой национални делегации, настояват кипърското председателство да не, постави, да не излиза с цифри за многодишна финансова рамка преди съвета през октомври. От една страна имаме ускоряване, от друга страна забавяне. И така има проект за нова преговорна котия, подготвена от Кипърското председателство. Тя ще бъде разгледана от Корепер. Следваща седмица, тази седмица и от понеделник нататък ще се разгледа от съвета по общи въпроси. И както всеки път, когато има заседание на съвета по общи въпроси, делегацията на комисията по бюджета ще проведе срещи и ще представи своята позиция. За да подготвим това заседание на съвета по общи въпроси и преговорите, Председателя Шулц утре сутринта ще събере контактната група. Ето това е календарът, това са плановете на главните действащи лица. Какво означава това за нас в Комисията по бюджета и нашия докладчик? Сега ние трябва да подготвим проекта за междинен доклад, който ще бъде прият на 18 октомври, за да бъде одобрен в пленарната зала през октомври. Има достатъчно време, за да бъде нашата позиция ясна и да стане ясна преди заседанието света по общи въпроси през ноември. Сега ще дам думата на докладчите, които в момента разработват доклада и които ще изкажат становището си по календара, по тактиката и стратегията си. Искам да поздравя господин Александър Бонд, министър на селското стопанство на провинция Баден-Вюртенберг в Германия. Господин министър, много сме щастливи да ви приветстваме сред нас. Ние гледаме на вас като на а, съсед, тъй като едно от седалищата ни е в Страсбург и много от нашите колеги са избрани от чудесната ви провинция. За нас вашето присъствие е чест и сме и сме много доволни, че взаимоотношенията ни с вашата провинция са толкова добри. Сега, дали да не променим малко провинцията, господин Раймер Бьоге? Аз с господин Калфин, аз и господин Калфин нещо не можем да се разберем кой да започне. Но след като това е единственото, по което не постигаме съгласие, очевидно презнаменованията за доклада са добри. Тази дискусия става все по-динамична и трябва да имаме това предвид в своята дейност. Вчера проведахме заседание на четиримата докладчици и ние ще се опитаме да разработим междинен доклад до средата на следващата седмица, за да има достатъчно време колегите да внесат изменения. Можем да използваме тези изменения, за да се подготвим за компромисите, които трябва да бъдат приети преди гласуването на 18 октомври. Важното тук е, че в комисиите, не само в тази комисия, трябва да се постигне съгласие и в пленарната зала да постигнем максимално широко мнозинство. Имам впечатлението, че някои държави членки действително са сериозни, когато казват, че искат да включат позицията на парламента в своята преговорна позиция. И може би имат нашата подкрепа. Не е нужно да преоткриваме колелото. Докладът на комисията Шуре все още е в основата на нашата работа. И дейността на комисиите също ще бъде отразена, но трябва да използваме междинния доклад – за да отразим събитията в съвета и да реагираме на тях и може би да хвърлим светлина върху някои въпроси, така че да изразим своята реакция на дискусията в съвета по общи въпроси. На този етап мисля, че в зависимост от това как се развият нещата през ноември, не можем да изключим необходимостта по време на пленарната сесия в, през ноември да реагираме. Ако действително бъде постигнато споразумение в съвета на 22 и 23 ноември, се надявам да започне процес на преговори и ще трябва да сложим картата си на масата и да дадем своя принос в окончателното оформяне на цифрите. Този доклад няма да включва цифри от наша страна. Всички знаем за, какво, за какви цифри говорим. Е, някои държави членки смятат, че предложението на комисията са твърде завишени. Също така има предложение за плюс 5%. Ако държави членки не са готови да предложат разумно финансиране, те ще бъдат поканени да ни кажат кои приоритети не можем да финансираме. Започваме с обща, поли... обща външна политика, политика за сигурност, сълскостопанската политика, политиката в областта на научните изследвания, и основните изследователски проекти, които просто няма да можем да финансираме, ако не получим необходимите средства. Ето, това е основата на нашата преговорна позиция. В някои области ще трябва да доизясним нещата и има три елемента, които са много важни. Подходящи цифри, бюджетна гъвкавост – и напредък към, и преминаване към собствени средства. Тези елементи трябва да вървят заедно. И трябва да се погрижим те да вървят заедно. И ако това стане, ще имаме е, добър, е, добра основа. Аз вече казах, че ние сме готови да постигнем споразумение – но идеята за постигане на договореност по многодишната финансова рамка в пленарна зала е гласуване, което трябва да се отложи, докато се запознаем подробно с съдържанието на всички програми, за да не ни взимат несериозно. Съвсем само няколко думи, господин председател. Споменахте конклава в е, католическата религия. Аз познавам малко по-добре православната религия и там процеса на взимане на решение е много открит и се надявам да а, е, спазваме процедурите в католическата църква. Да допълня към казаното от Раймер. В междинния доклад акцента ще бъде върху многогодишната финансова рамка и въпросите на междуинституционалните споразумения. Всички останали въпроси, които са свързани с правното основание, разбирам, че по все, че започват преговори по правното основание. Чух, че, започ... че са започнали добри начални преговори по този въпрос със съвета. Сега, ние ще се съсредоточим върху многогодишната финансова рамка, междуинституционалното споразумение и в крайна сметка през ноември, както спомена Раймер, ако има някакви допълнителни тенденции, ако бъдем, информи... ако бъдем информирани а, за нещо различно, в резолюцията на парламента можем да включим позицията на парламента по новите тенденции. За момента нямаме друго друга основа на доклада. Ще имаме време депутатите и политическите групи да внесат изменения. В този доклад искам да ви напомня, че е много важно да запазим е, съществуващото единство. Трябва да положим усилия докладът е, да привлече максимално широка подкрепа при последния път мнозинството беше 80%. Дори и да не постигнем 80%, трябва да се стремим към максимално висок процент. А се има думата. Благодаря, господин председател. Господин Теганове може да присъства и искам да представя това, което ние ще предприемем по отношение на собствените средства. Това е един въпрос, по който не бива да губим хода на преговорите. Кой знае какво не се случва в съвета. Раймър и Вайло, както споменаха в този доклад, ще има абзаци за собствените средства. Ще се каже, че има нужда от нова система, от реформа на системата за собствени средства. И за тези страни, които искат да постигнат напредък по въпроса за таксите върху финансовите транзакции, да могат да го направят. Е, съвсем кратки параграфи ще бъдат посветени на тази теме. Господин Деханов ще изготви един доклад а, за а, ДДС. Е, това няма да бъде всъщност е, законодателно предложение, ще навлезе в подробности по предложението на комисията за собствените средства. По 737. Но всъщност е, това ще се явява една препоръка и е, представяне на различните мнения в парламента. В основни линии ние ще заявим, че подкрепяме идеята на комисията за промяна в методиката за собствените средства. Имаме си законодателство тази сфера, но ще помислим как да го усъвършенстваме. И ще препоръчаме предложението на комисията, което е приложимо, да бъде видоизменено. Има едно изменение, което господин Дехано има предвид, а именно, че Ресурсите не би... трябва да се вливат в бюджета на Европейския съюз през националните, а директно. Ето това ще предложи той в този успореден доклад. Merci Anne. Isabelle Durand. Oui, merci Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите. Споделям това, което беше казано за графика. Това е полезно, въпреки че е малко бързичко, е, за да е, се подготвим за ноември. Що се отнася за цифрите, господин Бьоге каза, че идеята е доклада да бъде без цифри и аз се питам. Може би трябва да, да видим доколко е реалистично това. Аз бях в група, в която беше изразено очудване от това, че няма да има цифри мисля, не съм сигурна дали ще постъпим добре, ако в междинния доклад не включим цифри. Е, не съм сигурна, че по този път ще имаме влияние. Съгласна съм с господин Калфин, че трябва да имаме е, широко мнозинство. Е, наясно съм с трудностите, но се питам дали стратегията да няма цифри в междинния доклад е много удачна. За собствените средства да не забравяме, че има 4 едновременни процедури. Съгласна съм, че трябва да има допълнителен доклад за ДДС, но в този, когато говорим за този доклад, говорим и за други мисля, че в междинния доклад трябва да има елементи за данъка върху финансовите транзакции, собствените ресурси и в доклада за реформата на ДДС трябва да има връзка с други собствени средства, като ДДС. Мисля, че трябва да се стремим всичко да бъде включено в един пакет, за да няма разпокъсаност. Ние смятаме, че идеята за данъка върху финансовите транзакции е много интелигентно предложение. И така, моят въпрос е за стратегията за цифрите. Иначе съм съгласна и съм готова да работя с Хелга и другите за приемане, разработване и постигане на а, пакет. Господин Годманис. To... Благодаря, господин председател. Искам да ви провокирам с един въпрос. Много сте смел. На официалната среща в Кипър взехте много смела позиция и защитихте становището на парламента и това не бе лесно. Ако прочетете доклада на Кипърското председателство, ще видите, че там се казва, че бюджета следва да бъде съкратен. Нито дъчаните, нито другите го бяха направили. И ако се вгледате в протоколите, се налага един въпрос. Имаме 5-6 страни, които са нетни плаци. Те искат около 10% съкръщение, което е около 100 милиарда евро. пряко можете да разговаряте с представителите на тези страни, защото това съкръщение, математически погледнато, възлиза на 10%, обаче има и слухове, че се говори за 50% съкръщение, примерно, на инструмента за свързване. Можем да говорим и за компромиси, но трябва да знаем точно каква е тяхната позиция, защото всичко зависи много от онези, които се явяват нетни плаци. Thank you, Салвадор Салвадор Дария има думата. Благодаря, господин председателю. Много кратък въпрос имам. Разбирам, че нещата се промениха. Представителят на Кипър в съвета иска да ускори процеса. Имаше някакви първоначални идеи, ако правилно съм разбрал, и междинният доклад ще излезе през ноември. Сега като че ли изглежда, че най-добре е да се представи доклада преди този конклав на съвета. Основният въпрос е как точно да изглежда нашето предложение. Единственото нещо, което е сигурно е, че многовите преговори на председателството ще се основават на това, че ще има съкръщение навсякъде, като бюджета ще бъде съкратен цялостно. Има си основания за това, но най-деликатните области ще бъдат коригирани, т.е. ще бъдат внесени ограничения. Това е в общи линии към което се стремихме в тази комисия искаме да е ясно, че ако няма да залагаме някакви числа, трябва много ясно да формулираме принципите си, и ако има недостиг на ресурси в общностния бюджет, ще бъде невъзможно да постигнем обичайната си политика и приоритетите, които са въведени с Лисабонския договор. С други думи, не трябва да си връзваме ръцете и да си оставим възможност да отхвърляме предложения, които падат под таваните, които ние сме предвидили. Може би не трябва да включваме числа в доклада, но все пак много е вероятно да се придържаме към препоръките на парламента, което ще въведе някакви нива на съкръщения, които ще са по-високи от онези, които кипърското председателство започва а, да налага. Имам, па, Европейския парламент има свои политически ангажименти от миналата година и моето мнение е, че това е посланието, което трябва да отправим към съвета. Нищо не се е променило. А що се отнася до собствените средства, няма никакво съмнение, че позицията ни е политическа. Ние казахме, че не можем да приемем съкръщения в многогодишната рамка, освен ако няма поет политически, поет политически ангажимент от съвета по отношение на собствените средства. А, въвеждането на данъка върху финансовата транзакция ще подобри сътрудничеството, работата в областта на ДДС и предложенията, които чухме са смислени. Ако друго не можем да постигнем, то поне трябва да положим усилия от тези ресурси, които са с ДДС, да се вливат директно в бюджета на ЕСЕ. И това е важна стъпка и би трябвало да съсредоточим усилията върху собствените средства, защото е много вероятно нищо друго да не постигнем. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich schon so schnell dran bin. Kann gleich. Jutta Hauk има думата. Е, радвам се, че взех думата. Мога да реагирам на казаното от Салвадор, но всъщност исках да отговоря на господин Гудманис или поне да коментирам. Това, което четем в средствата за информация навсякъде, за е, съвета за нетните плъци и за желанието да бъде съкръщаван бюджета. Аз мисля, че това е само публикувано мнение на официални лица. Това не е мнението на онези, които са облечени с политическа отговорност. Председателя на парламента непрекъснато повтаря едно и също. Аз не повтарям това само защото той го прави. Но едва ли той е човека, който защитава немския канцлер, но дори в една декларация пред парламента, дори тя каза, че бюджета би трябвало да предвижда хиляди милиарди или 150 е, милиарда са там, където са предвидени, или 186 хиляди, както чуваме. Не бива да се разстройваме от това, че има някои длъжностни лица, които а, размахват някакви числа, колко ще получи тази страна, колко ще получим за тази или унази политика. Държавните глави и правителствата. Вярвам, ще трябва да се съобразяват с решенията, които са взети на срещата на високо равнище. Не могат да се измъкнат от това и ще трябва да вземат предвид е, числата, които предлага комисията. Нашите преговарящи екипи съвършенно ясно е, заявиха нашата позиция и е съвсем уместно да настояваме на нея, но според мен не бива да се чувстваме прекалено притиснати. Благодаря, Юта. Господин Лайен има думата. Основният въпрос, според мен, предвид последните доклади, които получихме за преговорите, е това, че бюджета ще бъде съкратен, както каза председателя, и трябва да се реализират и економии в други области. Ако бюджета иска да има някакво влияние, единствената възможност е да отхвърлим договореното по многогодишната рамка и трябва да разработим някаква позиция ако се говори за това 5 увеличение, ние трябва да кажем при какви обстоятелства можем да наложим своето вето върху е, многогодишната рамка. Това е единствената възможност, която имаме ако отхвърлим договореното, въпросът е как всичко това ще сработи сред това. Като имаме предвид всичко това, ако, какво ще се получи, ако ускорим публикуването на доклада и дали сме готови да използваме правомощията, които имаме. Може да кажем, искаме 5% или повече. Съвета няма да ни приеме на сериозно единствената възможност, която имаме да наложим вето, което си е една доста решителна стъпка за парламента. Тония. Благодаря на Джордж Сидония Янжиевска. Слушам тук дебата следя размяната на мнения в средствата за информация и ми се струва, че Европейския съвет през ноември ще премине на нов етап на преговорите. Това е изключително важен момент за нас, за Европейския парламент. Ние трябва да си припомним точно какво желаем. Ние не бива да се отказваме от очакванията си преди въобще да стигнем до момента на решението само възоснова на някакви слухове и е, слабости, така поне ги аз тълкувам, на е, кипърското председателство. Е, така че аз призовавам екипите по преговорите да не се отказвате от нашата позиция, докато това не се наложи. Това е от една страна. От друга страна, ако се придържаме като метафората, която Ален въведе за конклава, в Полша, ние казваме, не бъди по-голям католик от папата. Та за това не смятам, че трябва прекомерно да залагаме на призиви за съкръщение в многогодишния бюджет. Е, съвета не е заявил е, ясно своята позиция официално за сега, така че нека не бъдем по-големи католици от папата и на трето място – Разбира се, с нетърпение очаквам дебата тук. Как се наричаше? Междинния доклад. Последния момент си, последния момент. Едва след доклада можем да се съсредоточим върху това, което очакваме от този многогодишен бюджет. Надявам се, че няма да забравим какво сме постигнали за сега чрез доклада на Салвадор, където отправихме едно двояко послание, че искаме да имаме един добър бюджет в добри размери, без да имаме точни числа, което е наш, в което се крие нашата сила, но сумата да бъде приблизително близка до тази на комисията и да при... отправим политическо искане по отношение на собствените е, средства и е, реформата в ДДС и данъка върху финансовите транзакции. Не бива да се отказваме от тези, в крайна сметка, две искания. И на последно място. по отношение на изключително ограничената информация, която получаваме от членовете на съвета за техните очаквания във връзка с многогодишната финансова рамка. Няма ясно изразени позиции за сега. И това е нашата сила да настояваме на собствените си приоритети през ноември можем да направим една догадка по отношение на предложението на съвета. Ако те предложат някакви съкръщения, трябва да си припомним, че нямаме споразумение относно това къде ще се направят тези съкръщения. Има някакви идеи, но когато говорят за съкръщения, те си ги тълкуват по друг начин, имат друга нагласа. И това отново е нашата сила. За това призовавам да продължим да работим по междинния доклад и отношение в хода на предложенията. Не бива да се предаваме преди да стане наложително и нека не сме по-големи католици от папата. Айде, има думата. Gracias, presidente. Muy rápido, porque ya ha habido... Много благодаря съвсем накратко, защото вече много колеги се изказаха преди мен. И наистина това, което мисля, е, че правим доста специфичен и конкретен анализ на това, което става. Слушайки Сидония, обаче до голяма степен мога да изразя съгласие с това, което казва тя, защото е вярно, че когато започваме преговори с много силни позиции, осъзнаваме какви са сили, силните страни, правомощията на парламента и ги доразвиваме, използваме, както направихме с доклада на Салвадор Гарига. След това се водят преговори, достига се до споразумение между двете страни. Има много подкрепа. Но в същото време, понякога, като че ли създаваме впечатление, че а, губим инерцията, която сме набрали. Да, очевидно, искаме да а, постигнем споразумение със съвета, не искаме каквото и да било споразумение или лошо агрепно споразумение в никакъв случай. По отношение на междинния доклад, пределно ясно е, че това е един доклад, който прилича на доклади, които сме изготвили в миналото, с по-малко подробности, следвайки общите правила, но трябва да са ясни нашите приоритети. Трябва да сме, да, трябва да гарантираме, че предложенията на комисиите отговарят на предложеното от комисията. В някои случаи предложенията са прекалено ниски. Ние искаме в някои области 5% увеличение, в някои функции. Кохезионния фонд, ОСП, бихме там да има много повече инвестиции в функция 1А, която е свързана с приходите за генериране на работни места. Мисля, че тук е много а, ясно към какво се стремим. Дебатирали сме надълго и на широко и а, сме наясно какво не трябва да губим по отношение на нашата стратегия и приоритети защото наистина ще навлезем в тези преговори. Вече много дълго време се, бавят, се бави началото, почти цяла година и не трябва да губим от поглед основните си приоритети и целта. Наистина не трябва да сме по-големи светци от папата и не трябва да вършим работата на комисията. Не знам дали някой ще се а, изненада от казаното от комисията. Те няма да променят а, своето становище по отношение на а, тези преговори. Благодаря. Няколко коментара, за да реагирам на това, което беше казано. Най-напред искам да ви напомня, че по време на заседанието на съвета на министрите в Никозия преди три седмици, ние получихме зелена светлина от съвета на министрите, за да започнат преговорите или поне на неформална основа по всички проекти за регламенти, по всички правни основания, по които работят парламентарните комисии. По-конкретно регламента за политиката сближаване, социалните регламенти и така нататък. И така преговорите могат да започнат. Неформален или формален трилог може да се проведе и трябва да се и трябва и се води и се водят преговорите по всичко с изключение на цифрите. за дънената улица в комисията по заетост е свързан с факта, че от съвета отказаха среща. Що се отнася до цифрите, колегите вече са наясно с ситуацията. Аз бих направил едно сравнение с военната област, след сравнението с религията. Войните на 18 началото на 19 век. Армията, армиите напредваха една среща друга – но те носеха ограничени оръжия. Нямаше, нямаше смисъл да се стреля срещу е, противника, тъй като той беше извън обсек. Нямаше смисъл човек да си хаби патроните. Е, има, идва един момент обаче, когато човек е, трябва да реагира бързо, когато влезе в обсега И така, при всички случаи, от тактическа гледна точка, докато съветът отказва да промени позицията си, последната преговорна котия, е унази, която ще бъде разгледана от Пер утре, и ще се запази до Европейския съвет през октомври, няма да има цифри. Защо искаме ние да включваме цифри? Единственото е да представим още един път е, цифрите, които фигурират в доклада Гарига. Но при всички случаи няма да представяме по занижени стойности. Просто оставяме противника да се доближава, да се доближи до нас. Още една метафора. Оставяме го да сервира и му връщаме топката и това е дружеската атмосфера, в която смятаме да водим преговорите. Що се отнася до собствените средства? В междинния доклад говоря за съдържанието на докладчика. Отдавна обсъждаме този въпрос и има и съгласие. Всъщност ще бъдат включени три аспекта. Един параграф по глобалната проблематика на собствените ресурси и ще се очертаят контурите на политическия аспект на който ние държим в рамките на глобалното споразумение. Това ще бъдат 4-5 линии, които са изключително важни, но с достатъчно гаранции и достатъчно отворено, за да бъдем реалисти. По-нататък, второто съдържание по данъка върху финансовите транзакции. Целта ни е да участваме, в, е, да следим една тенденция, която сме забелязали в съвета на министрите. Някои държави не искат да се говори за това, Други проявяват силен интерес и са готови на засилено сътрудничество. Юристите на парламента, на комисията и на съвета отчитат, че това е тема, която може да бъде предмет на засилено сътрудничество. И в Никозия, когато се даде думата на всички министри, никой от министрите едва ли ще каже, че страната му ще блокира всичко. И мисля, че в тези условия в интерес на парламента е да окаже подкрепа на тази благоприятна тенденция, която в крайна сметка ще доведе до приемането на данък върху финансови транзакции в много страни. И средствата и постъпленията от този данък могат да влязат в общностния бюджет и ще се намали пропорционално вноската им. И така ние ще следим много внимателно тези тенденции. По ДДС ситуацията е малко странна, Преговори са малко странни. Предложенията за ДДС, направени от Европейската комисия, не са предмет на принципно възражение, не са предмет на философско и религиозно възражение, тъй като от средата на 70-те години има форм, имаме някаква форма на, на средства, идващи от ДДС. Тук целта е да се модернизира системата, дори и госпожа Тачер – не възразяваше срещу системата на ДДС и нейните, и тези, които дойдоха след нея, също не възразяват. В момента съветът нищо не казва. И това е едно измерение на собствените ресурси, което би трябвало да бъде просто, но не всяка страна е изчислила ефекта за, собствената си, за собствения си бюджет от тези промени. Кипърското председателство на два пъти поиска от комисията да обяснят на държавите членки предложението за ДДС, което е малко по-сложно от това, което министрите на бюджет на финанси могат да разберат. И ще видим какво ще ни предложи Жан-Люк Деан, но нашият интерес е да следим и подкрепяме предложението на комисията. Е, съветът прие принципа, макар че все още не сме в състояние да приемем детално споразумение и това може да стане едва чак е, в края на годината. Що се отнася до въпроса на колегата Годмани за клубът на скъперниците, смятам, че Юта отговори много добре. Комисията е представена на високо ниво. Имате ли желание да се изкажете или не, господин генерален директор? Благодаря, господин председател. Само да кажа нещо, което отразява смисълът на изказването на комисаря Левандовски в Никозия. Комисията запазва своята позиция и своето предложение. Тя смята, че представила и тук се позовавам на господин Дидие Рейндерс. Европейската комисия представи много балансирано предложение. Смята, че то е много подходящо с оглед на сегашната ситуация. Смятаме обаче, че това балансирано предложение трябва да бъде защитавано в интерес на целия съюз. Ние продължаваме да го защитаваме начиная от утре в Корепер. Ние ще говорим много ясно срещу тенденцията да се намалява размера на бюджета. По въпроса за собствените ресурси, искам да ви кажа, че в комисията смятам, че е уместно да се запази натискът по тази тема. Досието е много важно. Предложението, свързано с ДДС, е предложение за упростяване. То ще улесни работата на всички, които работят по тези въпроси и тези средства ще бъдат много по-прозрачни. Днес те зависят от много сложни статистически данни. Що се отнася до данъка върху финансовите транзакции, ние чакаме писмо от 9 държави членки, но както напомнихте, ясно е, че дори в рамките на едно засилено сътрудничество, този данък би могъл да бъде собствени ресурси и в рамките на дискусиите за собствените средства трябва да се каже ясно, въпреки че трябва да има и преходни мерки, решението за собствените ресурси трябва да бъде свързано с а, а, подхода това да бъде част от вноската. Това е предложение, по което водим, сме водили много разговори с кипърското председателство. Дадени са много разяснения по въпроса за ДДС и що се отнася до техническото измерение, то то е сложно, но така или иначе най-напред трябва да бъде прието политическото решение. Но всички технически трудности са второстепени а, спрямо а, основното решение. Благодаря, господин генерален директор. Предлагам ви да а, прекратим тази дискусия. Очевидно е, че има а, съгласие и днес ще проведем заседание на докладчиците. Предлагам ви сега да преминем към до точките, свързани с мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Предлагам той да ни представи тези три доклада. Междувременно Джовани е, се присъедини към нас. Е, просто даме възможност на Джовани малко да си поеме дъх от е, пътуването. Заповядайте, колега. Благодаря. Всъщност аз изготвих три доклада, предложение, заявление от Ирландия, става дума за 2 милиона и другите са от Холандия. Там критерият е криза, металургия, строителство. 630 работници. Проекта за доклад се основава на общ доклад. Няма особени проблеми по процедурата за мобилизиране на фонда. Работната група на комисията по заетост ще заседава днес след обяд. Вероятно ще има няколко изменения. Няма да се очудя, ако някои от измененията подчертаят специфичния характер на страна като Холандия, която има отрицателно отношение към постоянния характер на фонда. Сега тя, тази страна иска средства и така, това е от мен. Благодаря ви. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже по въпроса на господин Дарден или пък да зададе въпроси? Юта. Що се отнася по две от точките, искам да се изкажа. С Нидерландия трябва да подходим положително. Така е направила и комисията. Попитах своята група защо ние като комисия по бюджета би трябвало да казваме на Нидерландия. Да, след като всичко ще се влее в съкровищницата на Нидерландия. Всичко е източено вече. И Нидерландия с една крачка напред. Но Нидерландия не иска да има надлежни плащания през следващия период и всъщност вредят на следващия финансов период. Защо да им казваме? Да, не знам дали другите групи са съгласни с това мнение, но си струва да го обсъдим. Същото въжи за Швеция. Няма да повтарям аргументацията си. Докладчикът там е, е друг, но смятам, че и там трябва да кажем не. Е dans le plat. Malheureusement, nos collègues. За съжаление, колегата, колегите от Холандия не са тук, което е жалко. Е, не е и Горан Фарм не е тук. Е, той също беше споменат. Но всъщност това е въпрос, който не е свързан само с фонда за приспособяване към глобализацията, но и с структурните фондове. Що се отнася до плащанията, някои страни отказват. А, техният собствен министр иска плащания от Брюксел. Министрите отказват плащания. Това е политически проблем. И така, Александър Алваро ще ни представи доклад за Галиция. Много ви благодаря. Нещо съвсем накратко, свързано с този доклад. Испания иска подпомагане. 878 работника от няколко компании, най-вече в металургията, също както Ирландия и Холандия. Мисля, че по отношение на Испания бихме могли да проявим разбиране към ситуацията. Тук говорим за близо 900 работници и 2 милиона евро почти, малко повече от 2, от 2 милиона евро, така че е оправдано. В този случай бих препоръчал ние да кажем да на тяхното искане. Това би било наистина справедливо, в името на справедливостта. Заличили сме някои точки, в които става дума за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Смята се, че този инструмент трябва да бъде факултативен, но в крайна сметка, според мен, този доклад трябва да получи нашето одобрение. Госпожа Антрисън. Благодаря, господин председател. Искам да разбера защо е, Юта Хаук смята, че в Холандия средствата ще останат в ръцете на правителството. В Испания това няма да е случая. Според мен винаги това е случая. Защо правим това разграничение? Благодаря, Юта. Ами всъщност Става дума абсолютно за същата процедура, независимо от това, коя страна иска средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Тук става дума за рехабилитация, за подпомагане на работници, които са загубили своята работа и, и държавата вече ги е подпомогнала. Аз разбирам това. Сега вече трябва да решим това дали да се предоставят средства на Холандия и на Швеция. Ние не искаме а, хората да се опасяват, че работниците ще страдат, ще пострадат по някакъв начин. И това е ясно във всички случаи. Работниците вече са получили някакви средства. Те са получили предварително средства, държавно подпомагане. Поне според фонда така стават нещата. И разбира се, в Холандия и в Швеция имат пълните права да си поискат обратно парите. Въпросът е, че ако разполагаме с прекалено малко средства следващата година, дали трябва да предоставяме средства именно на тези страни, които отказват самите те да предоставят средства за европейския бюджет? Ето това е моя въпрос. Председателят, да, можем да се върнем към този въпрос, когато разгледаме другия доклад. на Сюзан. Доминик Елике има думата. За шведския проект, ако обичате да се изкажете. Да, по Швеция, сега както знаете, там страната се справя доста добре по време на криза. Швеция е против продължаването на фонда за приспособяване към глобализацията. Но те са подали заявление за 287 работници от фармацевтичната индустрия в две вълни като се вземат предвид проблемите в областта на научно-изследователската дейност в Европа и конкуренцията от ефтини генерични лекарства, които се произвеждат извън Европа. Така че тук излизаме извън критериите по подаване на заявления. И а, тук бих препоръчал да се предоставят средствата, които са поискани, тъй като това отговаря на нашата работа тук и докладът отговаря на критериите. Така че това беше моят коментар. Председателят благодаря на Доминик. Някакви въпроси или коментари по а, заявлението от Швеция? Жан-Луи Котиню? Нямаме някакви възражения и тук срещу подаденото заявление. Това казаха и моите колеги по отношение на ползването на фонда. Фонда се ползва при заявление, което е подадено през май месец 2010 година. При старото председателство са предоставени 11 милиона, почти 12 милиона евро на 289 работника, работници. И всъщност това е едно заявление, което е направено по време на разгара на кризата. И всъщност единственото възражение тук е а, много дългия период, при който се осигуряват средствата. Минали са 27 месеца при подаването на заявлението от Франция и одобряването от бюджетния орган предва през 2012 година. Това е най-дългия период за оценка за ползване на фонда от неговото основаване от 2007 година. И въпросът е защо тази процедура отнема толкова дълго и какво можем да кажем за работата свършена от френските власти. А, мисля, че така такива грешки трябва да се избягват за в бъдеще, ако фонда въобще продължи своето действие. Аз съм подал изменения, проектоизменения по проекто регламента за фонда. Когато стигнем до такъв период за обработка на заявлението от 27 месеца, това наистина е много сериозен проблем. Друг проблем е свързан с самия завод, с фабриката, която беше спомената от френското правителство. Може би ще има ново заявление за ползване на фонда за приспособяване към глобализацията до края на годината. Така че ние трябва да обърнем по-голямо, по-сериозно внимание и не трябва да допускаме толкова удължаване на срока. Благодаря. Същото въжи и за подаването и определенето на решенията. За предишен план, а не за данните за тази година. Господин Алваро поиска думата. Много благодаря. Не ме разбирайте погрешно. Тук не говорим, не говоря въобще за начина на работа на моите колеги. просто исках да се гарантира за в бъдеще. Аз Нямам съмнение за начина по който се работи, но може би общественото мнение е малко по-различно. Затова трябва да сме изключително внимателни и да сме сигурни, че не работим както трябва по отношение на доклада за съответната страна. Нямам съмнение по отношение на така, искреността, честността, начина по който работят колегите, но наистина общественото мнение е малко по-различно и трябва да сме изключително осторожни по отношение на тези въпроси за в бъдеще. Това е коментар, който съм представил на координаторите. Започваме да го прилагаме днес. Господин Котини е нов член. Ние го приветстваме с добре дошъл и имаме пълно доверие в неговата етичност, честност и компетентност. Аз реагирам като французин, като ев... и европеец. Става дума за доклад, който не засяга страната на определен колега, но когато става дума за твоята страна, понякога по-добре познаваш по-добре какво става там. В случая не мога да бъда безпристрастен. Господин Саркози беше прекрасен президент за мнозин. Аз го защитавам. Той отправи искане. Не, но не може да се гледа на мен като на а, партийно лице. Разбрахме много добре. Не не става дума за вашата партийна принадлежност, по-скоро за националността. Мисля, че се разбираме и работим в добра координация с комисията. И така, разгледани са всички доклади, свързани с Фонда за приспособяване към глобализацията. Срока за внасене на изменения по всички доклади е утре. Утре в 12 часа на обяд гласуването ще бъде на 10 и 11 октомври. И комисията по заето ще е гласувала преди това. Остават ни десетина минутки преди да започнем гласуването. Предлагам Ву да е, започне да ни представи 6, 7 и 8 точка заедно е, за е, общата сълскостопанска политика. Президенте. Благодаря, господин председател. Законодателният пакет за реформа на ОСП се основава на четири основни регламента, преките плащания, развитието на селските региони, общите, общата организация на пазара, както и хоризонталния регламент. По отношение на първите три регламента съм изготвил становища, а господин Папастамкос изготвя становището по четвъртия регламент. Сега по трите първи регламента. Що се отнася до директните плащания, там имаме много основна промяна в начина по който се организира общата сълскостопанска политика. Комисията предлагам 30% от директните плащания да отиват в така наречените мерки за озеленяване в ОСП, така че да се улесни прехода за земеделските стопанства при това, което правят, за да включват гаранции за запазването на климата и околната среда. На второ място се подчертава подпомагането на малките земеделски стопанства, както и на младите фермери, за да се гарантира, че младите хора остават да обработват земята защото в цяла Европа има много малко земеделски стопани, които са под 35 годишна възраст. След това се предлага една факултативна схема, за най-необлагодетелстваните региони. Там трябва да се признае важността им като се предлага а, максимум за преките плащания за, индивидуални, за индивидуалните ферми или системата на тавани. Ясно е, че тук в този случай тези промени са много тясно свързани с предложенията за финансовата рамка, които се правят от комисията. И както показваме във всички наши доклади, винаги сме казвали, че има промени, и ако има такива промени, които се включват в крайна сметка в многогодишната финансова рамка, то в този случай трябва да преразгледаме и формулата за разходване на средствата, по която сме се договорили. По отношение на проекто регламента предлагам да подчертаем гъвкавостта и приливаемостта между първия и втория стълб. Има много разнообразни ситуации в рамките на Европейския съюз и също така трябва да се преразгледат и нивата при плащанията за озеленителни мерки. Трябва да се гарантира, че всички средства, които не се разходват там, трябва да отидат във втория стълб за сходни мерки, а именно за опазване на околната среда. Това означава, че независимо дали в първия или втория стълб парите ще се разходват за едно и също нещо. Сега по отношение на развитието на селските райони, в сравнение с миналото определено виждаме промяна в положението, защото стратегическата рамка се е променила до известна степен. Не само по отношение на фонда за развитие на селските региони, но също така и по отношение на другите фондове. Тук ще има конкурентно управление като част от подхода, който почива по-скоро върху резултатите, а не върху предварителните условия. Става ясно, че при тези обстоятелства предложенията, които аз правя, и които до известна степен са свързани с изплащането на премии за опазването на околната среда, а също така и за поставяне на ударение върху тези инструменти, които гарантират правилното управление на риска. Тук се включва и друга тема. Аз не смятам, че това, че се разполага с а, три предпазни мрежи в Европейския съюз е наложително. И за това предлагам, а, като това предано и в Комисията по земеделие, а, ние смятаме, че една от мрежите трябва да бъде премахната, тъй като е изключително сложен инструмент и води до много ограничени резултати. Идеята е че проектите, които са разработени на местно ниво, след това преминават на национално, на европейско ниво и трябва да се премине през цялата бюрократична иерархия, за да може да се стигне до някакви резултати в крайна сметка. Но така или иначе, очевидно това подлежи на обсъждане в момента и тук, и в водещата комисия по въпроса. И най-накрая по другия регламент за общата организация на пазарите на сълскостопански продукти. Много от предложенията на комисията целят да се поощри по-малката гъвкавост на пазара и намаляването на риска за земеделските стопанства. За да се постигне това, докладът поставя ударение върху дейностите на организациите на производителите, най-вече за ограничаване на предлагането и производството, в някои области и повишаването производството в други, като целта е да се намали променливостта на цените и тяхната неустойчивост. В моя доклад това, което се опитвам да постигна е да подчертая значимостта на дейностите на производителите, най-вече в тези области, в които те не са толкова активни. Сега по тези три първи становища сме получили 38 изменения по първия регламент, 18 по втория и 29 предложения за изменения постъпиха по развитието на селските райони по третия разработван от мен регламент, включен в становище но все още не са преведени тези предложения за изменения, така че трябва да си призная, че а, не съм прочела всички изменения, защото разполагам само с три езика. Джордж Вайн поиска думата. Благодаря ви, господин председател. Може ли най-напред да благодаря на а, господин а, Джовани Лавия, за това, че той споменава толкова малък брой изменения, защото вече има 7600 предложения за изменения, за които постъпват в Комисията по земеделие. Така че благодаря ви за това, че бяхте толкова кратък в своето изказване. Има толкова малко предложения за изменения. По-скоро бих поискал в случая едно мнение във връзка с това, което поисквате за заличаване на един от инструментите във връзка с местните проекти. Искам да попитам каква точно е причината. На второ място, намаляването на един от компонентите. Според мен това е доста важно развитие, доста важна промяна в ОСП, защото тук имаме много важния компонент за подпомагането на земеделските стопани и трябва да гарантираме, че там има необходимите стимули за подпомагането на производството и тук трябва да си помислим много внимателно по кой път точно тръгваме. Благодаря. Джордж, Изабел Дюран. Oui, merci. Euh, monsieur le Président, moi Je... Благодаря. Аз съм малко очудена от е, това становище, което влиза доста в, е, което влиза в детайли на самата политика. Заедно с това има някои същностни въпроси, които са представени селективни, селективно. Може би селекцията е добра, но не виждам един е, глобален анализ – по-скоро имаме поредица от изменения, които създават впечатления, че имат за цел да удовлетворят определени държави и членки. Нещо, което виждаме често в Комисията по селско стопанство. Аз не съм против по принцип, но трябва да огледаме измененията по същество тъй като става дума за становище на бюджетната комисия, а не за сълскостопанската политика. Нека да видим какъв да разгледаме по същество измененията. Мисля, че са подбрани определени изменения, които се разглеждат подробно в Комисията по селско стопанство. Да, общият поглед на комисията на бюджета ще бъде колкото повече струва, толкова, толкова повече трябва да съкратим. Джовани, искате ли да отговорите на тази дружеска критика? Очевидно, Не разполагаме с достатъчно време да обсъждам ОСП в цялост, но мисля, че мога да кажа няколко неща. Предложението за реформа на ОСП зависи до голяма степен от новата финансова рамка, така че що се отнася до ресурсите, които ще бъдат разпределени и инструментариума, чрез който това ще стане и трябва да подкрепим, Ръцете ни са вързани до известна степен, защото, степен, защото не знаем какво ще стане с многогодишната финансова рамка. Сумата, предвидена за преки плащания в тази рамка, се е, определя по-отделно. Не е въпрос на вътрешни дебати в Комисията по бюджет в Европейския парламент. Ние ще разберем как стоят нещата в финансовата рамка по другите финансови въпроси ще кажа, че споразумението в съвета отново ни връзва ръцета, тъй като ние не можем да въвеждаме някакви цифри за политическите споразумения. Има някои аспекти обаче, по които аз мятам, че има препокриване с нашата позиция. Гъвкавостта за прехвърлянето на средства между стълбовете е нещо, което е от бюджетно естество и съответно ще бъде разглеждано от водещата комисия. Водещата комисия се съобразява с нашите становища и ние бихме могли да обясним а, обосновката по въпроса, например, за собствените средства, които може да не са ослани по един от стълбовете и поддържането на взаимообразността на а, средствата е в нашите правомощия. По, сега по въпроса за сътрудничеството. Очевидно това е една тема, която е свързана с освояването на средства. Джордж е съвсем наясно с темата. Е, членовете, тъй като е в, е, това е обсъждано в Комисията по земеделие и той знае, че ние можем да излезем само с едно становище – и то ще бъде разглеждано от водещата комисия. Винаги съм казвал, че съм против това, винаги съм казвал, че не можем да освояваме средства за дейности, които нямат възвръщаемост и са прекалено осложнени. Разбира се, водещата комисия има окончателната дума Другия въпрос е свързан с екологосъобразността и компонента, който е свързан с селско стопанство и екология. Следва да се гарантира селското стопанство да не се вреди на околната среда, но аз съм съвършенно убеден, че именно а, това позеленяване и екосъобразни действия ще ни осигурят необходимото. Но има и други групи, те ще изляз, излязат с становища. Ние самите също ще водим дискусии преди да стигнем до някакъв консенсус. Благодаря, Джовани. Искам да ви напомня, че по тези доклади срока за внасяне на изменения изтече запознати се с броя на измененията. Трябва да бъдат преведени. Гласуването в, бюджета ще, в комисията по бюджета ще бъде на 10 ноември. Това е много важна част в преговорите по бюджета и делегацията на бюджета трябва да проведе дискусиите максимално бързо. Но това е особено важно за обща сълскостопанска политика, както и регионалната политика и политиката на сближаване. Закъсняли сме само с 5 минути. Можем да преминем към гласуването трябва карта. След 15 години в парламента господин Гарига установява, че се гласува с карта. По искане на заинтересовани започваме с трансферите. Един превод, който не е в досието, раздаден е така ли? ще се занимаем с трансферите и след това преминаваме към гласуванията на становищата. Господин докладчик по бюджета на другите институции, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Бих искал да разменим поредността. Гласувахме в Комисията по околна среда вече и трябва да се върна там. Имам моба да помислим за ангажираните средства. Тук твърдим, че искаме да съкратим разходите за превод, но тези съкръщения в разходите не бива да поставят под съмнение качеството на законодателната работа и не могат да вредят на принципа за многоязичието. И достигнахме до заключението, че има увеличение в натовареността на депутатите. Повече предложения има за изменения, има върхови моменти на натовареност и като че ли целта за многоязичието я постигаме и поради това са ни нужни външни услуги. В известен смисъл има увеличение. Има ръст на наемането на външни преводи от 35%. Затова внасяме изменение в бюджета от 3,5 милиона евро, които ще бъдат е, една провизия за извънредни разходи по съответния бюджетен ред, предвидени за превод. Не смятам, че тук има някакъв проблем с одобряването на това предложение. И както казах вече по-рано, това е поради ангажиментите, които комисията е поела. Yeah, uh... Терек Вон има думата. Мисля, че можем да се съгласим с господин Фернандес. Всички виждаме колко много изменения се е, внасят. Имаме няколко хиляди по ОСП за кохезията също така. Това означава допълнителна натовареност, така че приемаме съображенията и предвиждането на допълнителни средства за външен е, превод. Така че сме съгласни с това предложение. Няма други. Подлагам на гласуване този трансфер. Точно докладчика. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се? Един. Приема се. Благодаря, господин докладчик. Няма други трансфери. Франческа обаче ни предлага два трансфера. Дава ми думата. Може би най-напред 23. Трансфер номер 23, който според мен не е проблематичен. И след това 24, който е проблематичен. Франческа има думата. Благодаря, господин председателю. Тук говорим за 4 милиона евро които е невъзможно да бъдат предвидени за строителство, които трябва да бъдат съфинансирани от бюджетите на САЩ и Канада. Тези страни не са предвидени, нямат предвидени изисквания за съфинансиране в бюджетите си, съответно и в нашия бюджет това не може да бъде направено, затова предлагам един трансфер по Еразъм, втора втори дял, за да има програма, която е най-вероятно да постигне успех. Мобилност за студентите в Нова Зеландия и Азия. 4 милиона ще бъдат прехвърлени от двустранното сътрудничество с индустриализираните държави САЩ и Канада, които нямат съфинансиране по Еразъм за мобилност на студентите. Сега по 24. Това е резерва за експертните групи. Вече обсъдихме колко е деликатна позицията. Комисията твърди, че трябва да бъде оттеглена преди лятната вакансия. През септември имахме неофициална връзка с комисията. И след като проведохме преговори и известно напрежение, като че ли намерихме положителен отговор на въпроса. Бих казала тук, че можем да гласуваме за предложението на комисията да се оттегли този резерв – като имаме предвид, че работата свършена от комисията е един принцип, който гарантира прозрачност, е, реорганизация на работата на групите и това е в съответствие с принципите на Европейския парламент, така или иначе е съвършено ясно, че работата, която е свършена и контактите, които са осъществени през изминалите месеци, няма да бъдат преустановени и можем да предвидим същите суми за 2013, ако желаем. Като имаме предвид резултатите от преговорите за следващия бюджет, бихме могли да гласуваме за отегляне на този резерв и мисля, че така става съвършено ясно, че ние високо ценим работата на комисията до момента. Е, Благодаря. Предлагам ви да гласуваме първо 23. Ти трансфер Еразмус Мундус. Кой е за? Благодаря. Против. Двама. Въздържали се. Няма. 23-то се приема. 24, както каза докладчика, бяха проведени множество контакти, среща с, генера... с заместник председателя Шефкович, на 18 септември получихме актуализирана обосновка и на тази основа докладчика смята, че може да се освободи резерва. Има ли въпроси и наблюдения? Няма. Кой е за? Кой е против? Трима. Госпожа Суза, вие сте за. Говорителят ни казва, че е за. Въздържали се? Няма. И така, двата искания са приети. Няма други искания за трансфер. Сега се връщаме на гласуването по предвиденията последователност и започваме с доклада на Георан Ферм, който идва на време за гласуването. Ако беше дошъл а, малко по-рано, щеше да чуе как заместник председател на бюджетната комисия отправя въпроси към Швеция. И така, механизъм за свързване на Европа, всички ли си извадихте карта? А, докладчикът иска думата. Един кратък коментар по отношение на Швеция и Фонда за глобализация, въпрос към който ще се върнем по списъка за гласуване. Има редица устни изменения, едно компромисно изменение и някои оттеглени изменения. Това е резултат от дискусии между мен като докладчик и докладчикът в сянка от НП Питър Яр благодаря му, тъй като успяхме да постигнем споразумение по някои важни въпроси, като финансовите инструменти. Там се говореше дали трябва да има е, строги срокове, но възоснова на компромисите направихме също, което и в други доклади за проектни облигации и така нататък. Така че има съвместимост. Това е причината за оттеглените изменения и за устните изменения. Благодаря, Горан. Няма други коментари. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 се оттегля. 25. Втора част се оттегля. Гласуваме само първата. Докладчика е за. Кой от вас е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част се оттегля. И 11 на докладчика с устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Устно измерение на докладчика Пети член, алинея първа. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 26 и 27 на Петър Яра. Можем ли да ги сломе за? Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28 на същия автор е оттеглен от 12. Устно изменение на докладчика. Имате текста. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 13 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 на Петър Яр. Докладчик е за. Кой от вас е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме предложението за регламент 14 се оттеглят, 30 докладчика е против, кой е за? Против. Възържали се. Да проверим, за да загрее машината. 300 изменения на Петър Яр. Докладчикът е против. Аз самият няма да гласувам. Ако има повече от НП, Моника по-бърза от Юсейн Болт. И така. Отхвърля се. 31 на Петър Яр. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 32 е оттеглено. 33. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15 на докладчика и 16. Може ли едновременно? Не. 15 за Против. Въздържали се. Приема се. Има възклицания, които означават, че искате проверка. Да проверим 15-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 17 за 15 против. 16 на докладчика за против. Въздържали се. Приема се. Този път се прие без проблеми. 34 се оттегля, 35 също се оттегля. Казват ми, че 35-то изменение е оттеглено. Така ли, Георан? 36. Докладчик е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 37 е отеглено. 17, 18, 19, 20. Може да ги гласуваме заедно блок? Да. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Проблем ли има Салвадор? Двадесет и първо изменение. По искане на НП има разделно гласуване първата част. Кой е за? Против. Въздържали се втората част, за да се добавят думите including the option of issuing European public bonds guaranteed by the union budget. Докладчиката за, кой от вас е за? Против. Въздържали се. Виж, видях поне един човек, който си е променил вота. И затова електронно гласуване. По втората част на 21 во изменение гласувайте край на гласуването. Правилно съм преценил, че гласовете против са повече и се отхвърля. 38 на Петер Яр, съвместимо с предишния текст. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 22 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Сега преамбюла. Може да гласуваме амблок е, всички изменения в преамбюла за, против. Въздържали се, приемат се. Сега в анекса 39 и 40, които са идентични, гласувам ги по едновременно. Докладчика е против. Кой е за? Никой. Против. Всички. Въздържали се. Отхвърля се по предложението за законодателна резолюция. Амблок 1 и 2 за, против, Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 2 против, 3 въздържали се. Поздравления за нашия докладчик. Сега а, Вота по доклада на госпожа Суса се отлага. И сега ще гласуваме доклада на госпожа Катрин Траутман, която се извинява, че не може да бъде тук. Измерение номер едно на господин Клюта. Докладчик е за. Кой е за? Против. Четирима. Въздържали се. Приема се. 3-4 на господин Клюте, докладчикът е про 2 и 3. 2 и 3. Можем ли да ги сломим на блок? Кой е за? Против. Въздържали се. 2 и 3 се отхвърлят. 4. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение има устно изменение, внесено от АОД и с осно изменение, което се подкрепя от докладчика и от НП. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване в електронен вид. Доклада на госпожа Траутман. Гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 2 против, 3 въздържали се. Поздравление, госпожо Траутман. Сега преминаваме към доклада на Сидония по Еразъм за всички. Всички ли имате списък за гласуване? Измерени 18 на Обединената европейска лица. Докладчика против. кол, от вас е за? Кой е против? Много. Въздържали се. Социалистите. Следователно. Отхвърля се. Осмо и девето измерения блок. За кой е за? Против? Въздържали се един, двама против. Приема се. Десето изменение на докладчика с устно изменение, внесено от госпожа Гардия Забал. За. Въздържали се. Един. Приема се. 11 и 12 амблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 на госпожа Вержия. Докладчика е против. Кой е за? Против. Всички. Въздържали се. Един. Отхвърля се. Юта ми предлага да гласуваме от на 13, 14 и 15. 13 и 14 амблок. За. Ай, това не искате. Добре. 13. Докладчика е за. Кой е за? Всички. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. 6. Въздържали се. Приема се, но с различно мнозинство по преамбюла 16 на а, докладчика е за, кой е за 8, 9. Въздържали се. Приема се. 17. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се социалистите. Следователно, отхвърля се. 34 амблок. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 5. Устно изменение на Хейдер. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6-7 на докладчика Бог За. Против. Въздържали се. Приемат се. Предложение за законодателна резолюция 1 и 2 на докладчика Бог За. Против. Въздържали се. Приемат се. Окончателно гласуване в електронен вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. за, двама против, трима въздържали се. Приема се. Поздравления за Сидония. Престани още едно гласуване. Представя на вод давам думата на Моника Холмайер. Тя има предложение за придобиване на сграда за парламента в Страсбург, така ли? А, не, не, това беше право. Каза го, за да ви посъбудя. Моника, имате думата да ни представите проекта ЕСМА. Благодаря ви. Ще направя наистина това, господин председател, но съвсем накратко, защото трябва да се върна си и гласувам по собствения доклад. Сега, по ЕСМА, тук има два въпроса, които са от наше опасение и затова предлагам да се изготви становище по въпроса. Наистина, ЕСМА се нуждае от нови сгради, това в крайна сметка е една нова агенция, която ние сме създали но проблемът е, че един месец преди нейното създаване в, в един от най-скъпите райони в Париж бяха наети сгради без да има разрешение, от който и е да било бюджетен орган. Не мисля, че това е направено нарочно, но нези, които са взели това решение, вече малко или много не работят там и са оставили други да опират пешкира. предишната агенция на това място не е била Европейска агенция, Френска национална агенция, което означава, че нямаме такава възможност тук да подхождаме творчески към решаването на този проблем. И това е основната ми критика. Просто не мисля, че е била толкова добра идея да се найма сграда в един от най-скъпите региони. В Париж имаме същия проблем и в Лондон има сгради, които са 6-7 хиляди евро на квадратен метър. И тук можем да посочим изградата на Фронтекс. И там може да се найма сграда за една осма от тази сума и то не в толкова лош район. Разбира се, не може съвсем да се сравняват двата града, но защо трябва да продължаваме да харчим 6-700 евро на квадратен метър, да не се настани тази агенция в малко по-скромен район? Наистина не разбирам защо се взимат такива решения. Но ако агенцията ЕСМА иска да се изнесе, сега ще трябва да плащаме големи неустойки ли са, поне по такъв начин са водени преговорите, че ще трябва да платим 15 милиона евро неустойки, ако те се изнесат по-рано от изтичането на договора. И ние сме вързани от този договор. Не бихме могли да го променим. работещите в ЕСМА се опитаха да направят а, каквото могат, за да се реши този проблем по един разумен начин. за да се наема и допълнително пространство в а, сградата. А, сега в момента си а, гледам становището, за да мога да цитирам точно. Може би някой тук може да ми помогне все пак. Просто съм си разбъркала документите и не мога тук се плаща 3 милиона 168 702 евро а, за офиса, който са наели и мисля, че тук просто това е една огромна сума. Имаме 648 хиляди за поддръжка и допълнителни разходи за режини, които се плащат при поддръжката на сградата и те първа ще се отчита инфлацията, така че наистина става дума за много сериозна сума. Иначе по отношение на необходимостите и нуждите на ЕСМА, те разполагат с необходимото пространство и наистина нужно да има разполагат с пространство, но в крайна, защото имат много персонал, но в същото време не трябва да се прехвърлят толкова много насоки насоките, които са дадени от комисията. Тук това, за което става дума, е, че в момента сме обвързани от договора за найем и ако не искаме да стигаме до допълнителни разходи, не можем да правим много неща. Тук две неща съм включила в становището. На първо място, че един месец преди създаването на ЕСМА, като че ли така доста нарочно изглежда това, което са направили и пред бюджетната комисия е представена, поставена пред свършен факт. И за второ място, защо трябва да се нема възможно най-скъпото място в съответния град? Просто с такова впечатление оставам, че тези, които се занимават с финансовите пазари, не прилагат това, което проповядват и а, същото може да а, въжи за EPPA. Може би ЕСМА в един момент ще изглежда просто а, като да са изиграли някаква детска игра в сравнение с това, което те ще направят. И в случая можем да стигнем наистина до ситуация, която, е, която е още по-лоша. Сега хората от ЕСМА се опитат да запазят всичко в някакви нормални пропорции, но това, което бих искала да изразя в случая е, че а, според мен а, хората тук наистина харчат безразборно парите на накоплатците. Благодаря. Няколко души искат думата. Първо господин Артонг. Благодаря ви, господин председател. Наистина за мен е истинско удоволствие да чуя това, което каза докладчика. Мога да подкрепя напълно оказаното от нея. И една молба към вас да изготвите едно писмо и да го изпратите на агенцията, за да изразите нашите много сериозни опасения в писмен вид. Според мен това ще е едно много ясно послание. Oui. Mm-hmm. Euh, okay. oui, oui, on le dit dans la vie. J'entends bien, c'est ce que nous, nous dirons dans la vie. За момента ние трябва да вземем решение дали ще излезем със становище или не. Докладчикът ни предлага да дадем становище. Салвадор поиска думата. Благодаря. Мисля, че тук най-важният въпрос е това дали да дадем зелена светлина или не. Госпожа докладчик завърши казвайки, че органа за бюджетен контрол трябва да излезе със становище. Аз оставам с впечатление, господин председател, че ние всъщност трябва да гарантираме, че всички правни канали са изчерпани а, преди да се подпише един такъв скандален договор. А всъщност агенцията го е подписала, което е ужасяващо. Наистина това ще допринесе допълнително а, към а, така лошото, лошия имидж, който до някъде имат институциите. Но не знам доколко може да се реши тази ситуация, но може би трябва да се проучат правните пътища, преди да се каже да ще платим тази сума защото карайки да накопаците да плащат тази сума заради скандалните решения взети от Национална агенция е наистина много рисковано, каза, изразявайки се възможно най-меко. Дали сме се допитали до правните служби, имаме ли други пътища за действие? трябва да видим дали не можем да си помислим и заплащане на неустойките, за да се измъкнем от тази ситуация. Ако няма други възможности, тогава, разбира се, ще трябва да направим това, което се предлага. Юта Халк има думата. Благодаря ви много, господин председател. Аз също смятам, че ние трябва да си оставим време, така че да а, излезем с такова становище. Моника каза, всичко се е объркало там, но въпреки всичко а, трябва да дадем там зелена светлина. Може, може би ни трябва малко повече време, за да разгледаме всички необходими детайли. Най-вече, ако кажем да, моментално и тутък си, не само това, което са направили а, предшествениците на ЕСМА по отношение на сградния фонд, но също така и допълнителните средства, които се плащат за квадратен метър, които бяха споменати. И идеята е, че се не е най-то такова пространство, защото ще има допълнителен персонал, но това всъщност въобще не е толкова сигурно. Наистина ли искаме да кажем, всъщност това е едно развитие, до което можем да стигнем за бъдеще и бихме искали още от сега да предприемем тази стъпка. До голяма степен смятам, че това противоречи до голяма степен на постигнатото като общо съгласие между трите институции в основни институции, съвета, парламента и комисията във връзка с дейността на тези агенции. Не смятам, че ние трябва да сме първите, които да излязат извън това споразумение. Сега винаги, когато стигаме до ситуация, в която нямаме альтернатива, то в този случай да трябва да се плати и тогава нямаме друга възможност. Но мисля, че в бъдеще, ако се разработи съответния мъдър и разумен план, така или иначе ще трябва да го прилагаме и да проявяваме много сериозно внимание. Особено като знаем, че набирането на квалифициран персонал за агенциите е много трудно начинание. защото заплащането на този а, тип персонал не са достатъчно атрактивни. Не е достатъчно атрактивно, това поне ми казват а, колегите, когато става дума за коментирането на заплащането на тези служители. Наистина се нуждаем от малко повече време или това, което каза Салвадор за правната обосновка. Благодаря, госпожа Фертман. Много благодаря, господин председател. Да, Наистина, що се отнася до това становище, не смятам, че трябва да приемаме каквото и да било решено, без да сме дали своето писмено одобрение, защото това са парите на денакоплациите. Агенциите си смятат, че могат и така да взимат решение без нашето одобрение. Това ми звучи като провокация. В крайна сметка всички тези суми ще се платят. Така ми изглежда на мен. Но въпросът е, че трябва да платим 15 милиона евро неустойки, ако се наруши договора. Какво да кажем за отговорността на тези, които са взели съответното решение? Не можем ли да ги накараме а, да платят определен процент от неустойката поне? при нарушаване на договора за найем. Кой е взел това решение? Те наистина трябва да отговарят за своите действия. или пък бихме могли да кажем, тъй като те носят отговорност, не трябва европейските данакоплаци да плащат тази сметка. Не можем ли да намерим по-ефтина сграда? 600 евро за квадратен метър, мисля, че това е прекалено. И не можем да обосновем такова решение пред данакоплаците. Тук има много работа, която трябва да се свърши. Благодаря. Че... Bon, d'autres collègues. Attendez, attendez, attendez. à ce stade, Pas de panique. Без паника на този етап. Нашия докладчик беше длъжна да ни напусне, защото гласува в друга комисия. Но при всички случаи констатирам единодушие за това да дадем становище. Това ще го направим. Тук е изпълнителният директор на ЕСМА. Искам само да напомня на колегите, че тази агенция по силата на европейски регламент, гласуван от парламента, е правоприемник на една организация, наречена Комисия за Европейска комисия за економическо регулиране по силата на решение взето през 2010 година се нанесла в сградата и когато ЕСМА по силата на решение, което ние приехме, прие да е правоприемник на тази организация, ЕСМА се нанесе в същата сграда. Разбира се, ние сме прави да задаваме въпроси, дали място е подходящо, не можем ли някъде други къде. Но, как? някой казва, че а, това, което се случва е скандално, но сме пресвършен факт. Не, свършен факт е решението, което ние сме взели. Искам да забравя, искам да напомня, не забравяйте, колеги, независимо от това дали става за Париж, Лондон или Варшава, става дума за една от трите агенции за финансов надзор, създадена преди няколко месеца. Парламентът се бори за тези агенции за да бъдат те включени в бюджета. Борихме се против съвета, който искаше да съкрати средствата и да нямат агенциите средства, за да функционират. Тези агенции трябва да разполагат със средства да изпълнят, да вършат своята работа. Това са агенциите за контрол върху банките и застраховането. Агенцията за контрола върху банките не разполага с правни и финансови възможности за истински финансов надзор на европейско ниво и следователно от Барозо беше поискано да направи ново предложение. С всичко това искам да ви кажа, че е, на мен ми се струва, Разбира се, да изчакаме проверката на нашата колега. Няма нищо ненормално. Искахме да се върви бързо и факта, че тази сграда беше избрана, е проистича от наше решение. Освен това, да не забравяме ролята на агенцията и, спешния хара... и, и спешната необходимост да й се дадат възможности си върши работата. Да, ние разбира се, можем спокойно да дадем становище, да кажем това не е най-подходящото място, но да няма излишни емоции, преди да сме се запознали обстойно с, с ситуацията. И всъщност ние трябва да огледаме нещата и да излезем с мотивирано становище. То ще има бюджетни, бюджетен ефект. Аз не искам да преча на онези, които искат да вземат думата, да се изкажат. Ричард Ашвард има думата сега. Благодаря, господин председателю. Исках и аз да се изкажа в подкрепа на госпожа Хофмайер и да кажа, че тя добре си е свършила работата. Европейският орган за банков надзор, който е в Лондон не искам сега тук да влизам в дебати и да го обсъждам и да казвам кое е правилно или не, но има елементи, които според мен са по-скоро културологични и има възможности да се преодолеят пропуските и да бъде преодоляна тази грешка, която ни струва доста скъпо. Напълно съм съгласен с казаното от Моника за проблематите. Имаме задължение като надзорен орган да изкажем своето мнение и парламентът не може и не бива да се набърква в администрирането на дадена организация. Ние пазим дистанция в това отношение – но се изказвам тук, защото проблема всъщност е въпрос на културата на поведение в тази агенция и призовавам тази комисия да изпълни своите надзорни функции. Да, аз съм за това, казва председателят. Не това исках да кажа. Доминик има думата накратко, защото господин председател, вие отговорихте на един от моите въпроси. Как стигнахме до тази ситуация и какво е, каква е юридическата страна? Не национална агенция, а предшественика на ЕСМА е онази, която е изключила договор. Вторият въпрос – следния. Нашето становище при отрицателно становище може ли да блокира преговорите? Ние имаме бюджетни правомощия. Ние решаваме дали е, разрешаваме даден трансфер или не. Но в момента, в момента ние даваме само становище. Ще бъде трудно за съответния орган, Европейската комисия или агенция, която е, търси становището, да не му обърне внимание. Джордж Лайен има думата. Благодаря. И слушах с интерес вашето обяснение за това как се е стигнало до тук. Мисля, че очевидно каква е предисторията. Някои от агенциите като че ли не разбират, че има надлежна процедура за бюджетен надзор и че това им вменява задължението да искат нашето одобрение, когато предприемат някакви действия, и това ще се отрази на бюджета. Същото въжи и за Европейския банков орган при търсенето на сграда и наймането на такава скъпа. В крайна сметка ние трябва да одобрим разходването на средствата, има си съответната процедура, подава се заявление за одобрение – и за мен поне проблема е, че има сривове в тази процедура и на ранен етап ние не можем да излизаме със становище, като бюджетна комисия би трябвало да можем да се произнесем на ранен етап. Разбира се, комисията по бюджетен контрол осъществяват последващ контрол, но ние би трябвало да бъдем информирани предварително, за да излезем с някакво становище. Джимс. Благодаря, Джон. Джеймс има думата. Аз имам един въпрос по същество. Ние имаме правомощия, свързани с тези агенции, но имаме ли правомощия върху Европейска централна банка, начин по който тя се управлява, функционира – ЕЦБ е, е отчита ли се пред някого? На мен ми се струва, че говоря като обикновен външен наблюдател. Сега се прави предложение за банков орган. Какви са правомощията на Европейския парламент спрямо тези органи, би ли ни казал какво, какво трябва да мислим? Много важен въпрос, Джеймс. член 314 на договора за функционирането на Европейския съюз изключва Европейска централна банка от всички форми на парламентарен контрол. Тоест е, не сме ние тези, които гласуват ЕЦБ. Тя си има свой бюджет. Нямаме политически правомощия. Председателя на ЕЦБ идва редовно в парламента да говори пред комисията по економически въпроси и други, но това е размяна на мнение, не е контрол. Ти си абсолютно прав, когато казваш, че в предложението, представено от председателя Барозо миналата седмица, предложение за регламент за засилване на банковия надзор, доскоро банковият надзор – се основаваше на, се осъществяваше от Европейския банков орган, Европейската банкова агенция. Това обаче се оказа недостатъчно за Европейския съвет. Той покани комисията да засили надзора и са предвидени правомощия на висшестоящ орган, който е ЕЦБ това няма да е лесно за изпълнение, тъй като ЕЦП изпъл... Е, осъществява своите функции, но има и Европейски банков орган, който си има своите компетенции. И всъщност това не е в компетенциите на бюджетната комисия, по-скоро на економическата комисия. Ние обаче ще дадем становище за аспекти, свързани с нашите правомощия, които и разглеждаме тази сутрин, т.е. въпроси свързани с ЕСМА. В момента, в който надзорът вече няма да се осъществява само от една агенция, която зависи която се отчита пред парламента, а на банката, която не подлежи на контрол от парламента, възниква проблем с парламентарния контрол. Мисля, че има известна опасност от конфликт на интереси, но това е което е представено – в момента на проекта на регламента ние ще бъдем водеща комисия и ще търсим други комисии, които да дадат становище. Госпожа Рос отегли притесненията и е в контакт с докладчика която в момента не може да присъства. Госпожо директор, вие разбрахте, че бюджетната комисия иска да даде становище. Тя си задава няколко въпроса. Докладчикът ще бъде в контакт с вас. И вие разбрахте, че наш, нашия стремеж е да песим, да пестим парите на данакоплатеца, но по никакъв начин не искаме да затрудняваме работата на ЕСМА, нито пък на никой от другите агенции. Искам да кажа на колегите, Ние повдигнахме този въпрос за агенцията в Лондон, в Канери Уорф. Там възниква същия проблем. Ние разполагаме с, с аргументи за страните като седалища на агенции. Те са Водени са много активни кампании. Агенции, седалището на агенцията да е в Англия и в Франция. След това се противопоставят на функция номер 5 и непрекъснато критикуват агенциите. И тук искам да напомня, че ще възникне въпросът можем предварително да повдигнем въпроса за седалището и седалищата. Трите, трите седалища на органите на Европейския патент. Комисията по култура е компетентна по този диалог, който се води за Европейския патент. Тя води открита война с съвета за статута на специализирания трибунал, който ще гледа е, спорове по общностни спорови. Европейската комисия се отказа е, от е, съгласието на тристранната среща. Това е много жалко, защото европейският патент е една от стъпките е, към осъществяване на политика за конкурентоспособност и така нататък. И сега реши се трибуналът да има три седалища във Франция, в Англия и Германия. Това сериозно ли е? във всяка една от тези столици трябва ли да се избира сграда в сърцето на най-скъпата част на града? Мисля, че тук може би ще имаме възможност да се намесим предварително и да цитираме като пример трите финансови агенции три различни агенции е оправдано, тъй като всички те осъществяват различна дейност. Е, Контрол... Работят в различни области. Но един и същи трибунал да има три седалища. Благодаря ви. В заключение, единодушно становище в полза на становище на това да излезем със становище. Приключихме с гласуването и сега преминаваме към точките от дневния ред. Можем да използваме присъствието на Франческа и да разгледаме четвърта точка, проект за коригиращ бюджет номер 4. Благодаря, председателю. Проекто бюджета номер 4 има три основни пункта. Първо, всеки проекто бюджет се основава на данни, които са условни и съответно могат да се изменят в хода на годината. И поради това, това е един документ с изменения, позоваващ се на конкретни данни, който цели да се подобрят прогнозите от първия проект от документ имаме коригирани прогнози за традиционните източници, данъчната основа за ДДС и БВП и в резултат на това имаме корекции, които се основават на наличните данни. Използваме потоците, за да коригираме и вноските, и БВП, и ДДС, и вноската на Обединеното кралство, която се различава в някои области, тъй като имаме някои съкръщения за Обединеното кралство. И така, има корекции, внесени в бюджета за изменение в приходната част. Има и друга част, която е обхваната от този документ. Има нова прогноза. за регламент 423, прият тази година. Става дума за нов инструмент за структурните фондове. Всъщност, Технически погледнато, това не е прецизиран инструмент, но се предоставят по-подробни данни за онези страни, които са в затруднение, като Гърция може да имат проблеми да стигнат до средствата от структурните фондове и кохезионния, така че се учредяват съответните инструменти под егидата на комисията и фонда за приспособяване, за да се осигурят средства в рамките на 10%, за да могат тези страни да достигнат до средствата за финансиране, предвидени в бюджета на ЕСЕ. Това е един инструмент, който все още не е уточнен ще има допълнителен ред, който ще бъде допълнен към структурните фондове и кохезионния фонд. И на трето място има една простичка корекция за един инструмент, създаден през 2009 година. Обхваща три финансови отчетни години и плащанията трябва да са под главата за плащания. Сега преминават в мемория, но не бива да забравяме, че това са окончателни плащания при приключване на програмата. Ето това са точките, които са включени в проекта за бюджета номер 4. Има ли въпроси или наблюдения? Няма. По принцип искаме да приемем доклада в пленарна, по време на пленарната сесия в октомври, но очакваме позицията на съвета. Тя трябва да дойде на 24, 24 септември, т.е. следващата седмица. Крайният срок за измененията е 25, само на английски имайки предвид сроковете. И можем да гласуваме доклада на 10 октомври в комисията и на 22 октомври в пленарна зала. Благодаря. Колегата Папастамкос не е в залата. Предлагам на Доминик Рике да ни представи своя доклад за системата за създаване на наблюдение на границите. Благодаря. От нас се иска да дадем становище по доклад по регламент за въвеждане на система за наблюдение на границите Евросюр. Е, тема, която е политически чувствителна и много актуална, особено в момент на бюджетни ограничения. Нека да ви напомня, че през 2011 година имаше пилотен проект за наблюдение на система за наблюдение на, ше, на граница на 6 страни. Целта беше да се на, да се види как функционира системата. Оказа, че тя е удовлетворителна и сега ще се съде постоянна система Евросюр. Целта е да се улесни обмена на информация и сътрудничество между държавите членки и Frontex, за да се за да се осигури капацитет за реагиране в Шенген и извън него. Целта е да се предотврати трансграничната престъпност и нелегалната иммиграция. Ще има и един свързан а, с това резултата, именно а, смъртните случаи, като например удавени в морето. Предвижда се да влезе в сила 2013 година. Моят доклад подкрепя предложението, имайки предвид необходимостта. Всички сме запознати с политическата чувствителност на граничните проверки. Внасям някои изменения, свързани с доброто и прозрачно финансово управление. Бюджетната комисия не анализира въпросите по същество. Това, което искам да подчертая е сложността на схемата за финансиране. Има три нива на управление, което е странно в подобна система. Ще има централно косвено и централно е, пряко управление и общо управление. И второ, и тук става дума за две финансови рамки, трябва да до 2013 година е в сила едната рамка, след 2013 година е следващата. Малко е трудно да записваме цифри и така. Е, тройно ниво на управление, две финансови рамки, доста е сложно. Е, в крайна сметка аз е, си задавам въпрос за средствата, които са предвидени. Те не са точни. Средствовете за външните граници, седмата програма за научни изследвания е инструмент, инструмента за сътрудничество за развитие, т.е. имаме взаимодействие с няколко инструмента, сумите в които все още не са определени. в бъдещата финансова рамка няма, не се говори нищо за бюджета. И последно, няма критерии за разпределение на средствата за разходи, свързани с националните координационни центрове и мерките в трети страни. Тоест имаме тройно ниво на управление, две финансови рамки, не е уточнено разпределението на средствата и накрая не са предвидени средства по самия регламент. Не е работа на докладчика да отправя такива предложения. Всъщност това е въпрос свързан с регламента по същество. Комисията е тази, която трябва да дойде и да ни уточни. Благодаря това, е което имам да кажа. Благодаря. Не е наша работа да внасяме изменения по съдържанието на регламента, но наблюденията, които вие правите за организацията, опасността от една много сложна система, следователно не е много ефективна но това не е в нашите правомощия. Има ли въпроси, коментари? Няма. Напомням ви, че срока за внасяне на изменения е утре в 12 часа. Гласуване в комисия по бюджет 18 октомври. Ориентировачното гласуване в комисията Либе се е провел на 5 юни 2011 година. Единственото, което знаем със сигурност, че предвиждаме гласуване на 18 октомври. Добре. Благодаря на Доминик. Междувременно заместник председателят Папа Стамкос дойде и му предлагам да ни представи доклада си за финансирането. управлението и мониторинга на обща сълскостопанска политика. Заповядайте. Uh, Благодаря ви, господин председател. Всъщност няма превод на гръцки, но така или иначе предпочитам да говоря не на английски, а на немски в такъв случай. Благодаря ви още веднъж. Идеята е, че всичко трябва да влезе в един хоризонтален регламент, и тук трябва да се включат и финансовите разпоредби по кръстосното съответствие. Всички разпоредби, всички санкции там трябва да се включат както и системата за консултации в областта на селското стопанство. По този начин ще се замести регламента от 2005 година. Опростяването а, на осложнената система на управление на ОСП трябва да представлява един приоритет. Това на първо място. На второ, е изключително значение ефективно да се защитават финансовите интереси на отделните лица. Тоест трябва да има по-добри правила, както и намаление на административната тежест за земеделските стопани. Това трябва да остане също много важен аспект от преработването и реформата на общата селскостопанска политика. Вземайки предвид и бюджетната консолидация в държавите членки и ограничените средства, ние трябва да избягваме всички, във всяко излишно разходване по бюрократични аспекти в отделните части на ОСП. Разпределянето на тъжестта от бюрокрацията между комисията и държавите членки е препоръчително, така че да можем да разработим е, ефективна, целенасочена система на управление на общата селскостопанска политика, е, за да се гарантира в крайна сметка, че публичните средства се разпределят качествено. Е, имам няколко изменения, които бяха внесени. Тоест, аз съм изготвил няколко изменения, очаквам измененията на колегите. Радвам се, че мога да си сътруднича с колегите за всички тези изменения. Благодаря, господин докладчик. Е, е, Ричард. Ричард иска думата. Ще се възползвам само от тази възможност да благодаря на докладчика, и да го поздравя за работата, която е свършил. Искам да му припомня, че аз написах доклада по упростяването на ОСП, в което ставаше дума за намаляване на бюрократичната тежест и разходите за фермерите. Така че съм съгласна с всяка дума, казана от докладчика. Но дали той споделя моето озадачение и изумление, като разглеждам предложенията на Комисията за ОСП, които означават всичко друго, но не и упростяване на ОСП. Всъщност, по този начин тя става много по-сложна и когато ги попитаме, Комисията официално обявява, че те са включили 15% в финансово отношение намаляване на административната тежест и разходи, за да може да се стигне до упростяване. И всъщност това е в противоречие с нашата работа и факта, че съвета единодушно одобрява всички тези решения, които бяха взети от нас. Докладчика дали одобрява? Джовани има думата сега. Много му благодаря. Искам да благодаря на колегата Папастанко за работата, която е свършил. Но също така искам да коментирам и казаното от господин Аш, защото целият този въпрос, свързан с упростяването и допълнителните разходи, които трябва да бъдат понесени от отделните лица и администрацията, за да могат да прилагат ОСП, е един изключително сериозен проблем. Мисля, че това, което сме си мислили тук и което сме включили в доклада, беше да стигнем до определени средства, инструменти за опростяване, многогодишни заявления, изключим възможността да има система за уведомление, за сигнали, така че да се избегнат санкциите, които трябва да се плащат, когато става дума за просто свой, а, възстановяване. А, и други инструменти, които вървят в правилната посока. Може би първоначалното предложение на комисията, най-вече по отношение на а, връзките, които те са прехвърлили между отделните инструменти, в крайна сметка не стига до това упростяване, към което се стремим. Господин Лайен, аз също бих искал да поздравя господин Папастанкос за този доклад и за неговото становище по тази толкова важна тема. Той подчертава много важни въпроси за парламента по отношение на нашите приоритети, защото той споменава и аргументите, свързани с делегираните изпълнителните правомощия, които в крайна сметка са в сърцето на всички наши разговори с съвета. И ние трябва да сме много внимателни, когато водим съответните преговори отговори, що се отнася до ОСП, че ние не оставаме този толкова важен дебат да се измъкне от нашите ръце и да оставим големи правомощи на комисията да взима решения в случаите, в които парламента по силата на делегирани актове трябва да има думата и трябва да има правото да направи коментари. Господин Папастанко е подчертал този аспект в своя документ за важната роля на парламента, която ще проистича от реформираната ОСП. Само да отговоря на господин Анш, той наистина отправя валиден въпрос. Може би трябва да знаем, че основната част от нарастването на разходите е свързана с тези разходи за сближаване, за конвергентност. не става дума за плащането на отделните разходи. Тоест, може би това все пак е една добра новина и трябва да погледнем, може би, една система като германската, в която разходите са много по-низки и може да си извлечем съответните полки от тяхната система. Благодаря. But, uh, yes, but it was not his point. Да, но мисля, че не това беше въпроса. Мисля, че не беше това въпроса. Всъщност, е, той говореше за административните разходи. Господин докладчик. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на моите колеги за полезните уместни коментари. Също така искам да добавя нещо в тази връзка. Трябва да гарантираме, че изискванията за обществения интерес трябва да се отчитат, когато се извършват и осъществяват отделните плащания. В същото време, по отношение на тези изисквания, земеделските стопани трябва да получават много ясни съвети. Трябва да се правят ефективни финансови корекции – и да се налагат ефективни санкции. Но в същото време те трябва да бъдат съразмерни. Както казах вече, аз съм истински доволен, че мога да работя по този начин с колегите. Напомням ви, че за доклада на господин Папастамкост, както и докладите на господин Джовани, те са част от проект за регламент е, за е, актуализация на е, обща сускостопанска политика. Графиката е както следва. 10 и 8 октомври приемане на становището в комисията, за да може комисията по селско стопанство да гласува своите изменения на заседание през ноември. Благодаря. Последната тема, по която ще размени мнение, доклада на госпожа Десуза. проект е, за приспособяване към глобализацията ами, смятахме да го гласуваме, но тъй като не сме готови, ще отлагаме гласуването. Може би докладчика ще ни представи някои съображения. Благодаря ви, господин председател. Да, в самото начало на заседанието ви обявихте, че няма да гласуваме по този текст днес, но ще, ще го обсъдим след гласуването. И така гласуването от не е по-малко, отколкото първоначално беше планирано. Някои колеги, които са докладчици в Сянка, не присъстват, опасявам се, Вие предлагате да обсъдим текста сега, това предложение, но като че ли доста променихме програмата и не съм сигурна дали трябва да проведем тази дискусия сега, може би в началото на следобедната сесия. бих искала да говоря с докладчиците в сянка и да се уверя, че те ще си присъстват. Обръщам се към председателя и секретарията най-вече, защото не, не знам дали това е най-добрият начин за действие. Да, очевидно, тук присъстват колеги и ако колегите биха искали дискусията да се проведе сега, както и председателя, можем да направим това, но се опасявам, че по-скоро е по-добре този следобят да се спрем на темата. Госпожо докладчик, аз искам да започнем сега Колегите бяха предупредени, че темата ще се обсъди след вота. Някои отсъстват, но това е така, защото се гласува в други комисии. Но администраторите на групата са тук и аз бих искал да се посве... да посветим да посветим след обяда на на дебата за проекта за бюджет за следващата година. Позициите са доста разнопосочни и ни предстоят много сериозни разговори. Сега, ако може да ни представите докъде са стигнали разговорите, преговорите с докладчите в сянка, ще можем да спечелим време и след това ще видим дали можем да постигнем нещо днес след обяд. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да кажа, че от обсъждането, измененията, които са подадени за предложението и за становището, имаше доста сериозен брой проекто изменения, които бяха подадени. Това означава, че повечето изменения и становища, изразени до този момент, предполагат, че бихме би трябвало да продължим с това през, финансов, през следващия финансов период от 14 до 20 година. Поне това се казва в повечето изменения. Повечето изменения, които бяха подадени, признават, че наистина има място за подобряване на този инструмент. Има много моменти, в които той трябва да се подобри, най-вече неговата ефективност, както и солидността и обосноваността на процедурите. Ще разгледаме становищата и позициите по прилагането на фонда за приспособяване към глобализацията при различни сценарии. Редица колеги споменаха липсата на солидарност, както и времето, дългия времеви период, който е необходим, за да се отговори на заявление. Това означава много драматичен период за работниците, които очакват разблокирането на средствата. Междувременно бих искала да кажа, и това е нещо, с което повечето колеги ще се съгласят, че този фонд се разглежда като фонд за действие при спешни случаи когато възникнат спешни ситуации, а не толкова като структурен фонд. С други думи, за преобразуването на секторите и за преструктурирането на някои отрасли на действие на ниво Европейски съюз или държави членки съществуват други инструменти, като Европейския социален фонд, който е различен от този и за който се предполага, че трябва да се задейства при много сериозни и спешни ситуации. От гледна точка на колегите подали измененията и, както казах току-що, как, има доста сериозен брой изменения. Та нищо не е напълно решено, няма категорично становище, дори по компромисните изменения. Работим по компромисните изменения, но все още няма окончателно решение по тях. Смятам обаче, че с малко повече време ще бъде възможно за нас да изготвим становище, което отразява много от опасенията, изразени тук най-вече по-бързото даване на отговор при заявленията, а също така още някои компоненти. Тази сутрин се проведе една дискусия. Е вярно, че се споменаха различни държави членки, като Холандия и Швеция. Това са държави членки, чието правителства систематично се противопоставяха на действието на този фонд и неговото съществуване и биха искали той да бъде неговото действие да бъде прекратено. И въпреки, че те са против фонда, те в същото време обаче подават заявления и в този случай ние смятаме, че работниците в тези държави членки не трябва да бъдат наказвани, въпреки че правителствата са против фонда. Те не трябва да бъдат обвинявани заради становището на своите правителства или заради позицията на някои от членовете на Европейския парламент защото работниците са в кризисна ситуация и този фонд е по-скоро е, необходим. Той е по-необходим от всякога, като фонд за спешни действия, казвам още веднъж, е, за да се отговори на изискванията на глобализацията. Мисля също така, че се прояви разбиране за това колко е необходимо а, за това да има възможност фондът да създава растеж и работни места и да допринася за социалното сближаване. Трябва да го разглеждаме от тази гледна точка. Някои от измененията, които бяха подадени, споменават и една истинска възможност за преразглеждане от страна на парламента за социалното въздействие и влияние от страна на фонда. Трябва да кажем, че до този етап сравнително малко данни се предоставят, което означава, че е много трудно за парламента да анализира конкретно условията на прилагане и резултата от прилагането на фонда. Да се надяваме, че с времето ще получим повече информация. Но ако трябва да разглеждаме начина на работа на фонда, мисля, че трябва да получим именно тези гаранции, че ще имаме по-големи правомощия в тази връзка. Също така трябва да се обсъди и какви са условията за допустимост, какви точно работници е, могат да подават заявления за проекти и програми, които се разработват в тази рамка. Подадоха се и редица заявления именно в тази връзка. Е, мисля, че ще трябва да обсъдим тези въпроси по същество тук, без никакво съмнение а също така и с докладчиците в сянка, защото това е, и от въпросите за това как трябва да се прилага фонда, дали трябва да има средства предоставени за земеделските стопани, какво да говорим за самонайтите лица. Така че наистина има въпроси, които трябва да се доразгледат по отношение на допустимостта и кои са ползвателите на самия фонд. Мисля, че въпреки всичко ние ще успеем значително да подобрим документа. В резултат на обсъжданията, които ще се проведат между мен и докладчиците в Сянка, да, очевидно ще отговоря на всички въпроси с най-голямо удоволствие. Просто исках да ви представя ситуацията, да ви кажа, че няма окончателно решение, но че имаме доста положителни реакции по отношение на измененията и се надявам, че ще можем да стигнем до компромис, да подобрим инструмента качествено. Благодаря ви, госпожо докладчик. Госпожа Янсен. Господин Алваро, който е докладчик в Сянка, не можа да дойде, така че ще направя някои общи коментари. Благодаря на госпожа Десуза за изчерпателното описание на ситуацията по настоящем. Сега знаете, че групата АОД е малко шизофренична по отношение на фонда за глобализация. Някои хора смятат, че той е ужасен, други, че е прекрасен. Тези, които смятат, че е ужасен, казват, че той просто трябва да бъде зачеркнат. Но така или иначе няма да се сложи край на фонда за глобализация, както ми се струва. Той ще продължи, така че поздравявам подхода, който прилагате. Трябва да имаме по-големи правомощия за надзор и трябва фонда да се ползва по-ефективно. Разбира се, трябва да разгледаме начините, по които може този инструмент да бъде превърнат в един, едно достатъчно гъвкаво средство и в същото време да имаме ефективни процедури, така че да не не отнема а, толкова много време, колкото сега, за да се предоставя финансирането. За моята група е важно да се види заличаването на селското стопанство. Тук мисля, че тук това е грешка да се използва а, този фонд като фонд за селскостопански цели. Това не беше първоначалното намерение и ще е много трудно това да се включи в приложното поле на фонда. Също така определен брой технически въпроси, технически аспекти, например изменението на госпожа Мадейра за приложенията, на какъв език трябва да са, кой ще плаща всичко това това по-скоро един технически въпрос, но показва, че има някои детайли, по които трябва да поработим и да доизчистим. Но, освен нашето първоначално предложение да се отхвърли целият фонд, ние бихме могли да проучим и да водим преговори по детайлите. Благодаря. Благодаря. Това е една от темите, по която групата на либералите е шизофренична. Барбара Матера и Барбара, която има огромен опит в тази област. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имахме възможност днес да обсъдим подобряването на използването на практика на този фанд. Радвам се, че отложихме гласуването по доклада на госпожа Соса, тъй като има много пунктове, които се нуждаят от е, доизясняване. 140 изменения бяха внесени Смятам, че трябва да анализираме много внимателно компромисните решения. Има възможност да подобрим работата на този фонд и през следващата финансова рамка можем да включим в този фонд, при положение, че решението на съвета е благоприятно, продължаване действието на фонда. От това, което чувам, като че ли председателството няма нищо против фонда да продължи да съществува. Не знам дали госпожа Соса е чула същото. Надявам се да е така. Независимо от всичко казано, има някои е, аспекти, които се нуждаят от е, допълнителна информация. Ще спомена четири. Първо, първо, съфинансирането. Комисията предлага 65% само в случаите, в които заявленията постъпват от региони или държави членки, които винят поне два региона. Аз подкрепям това, което казва докладчика 65 финансиране за всички. Особено като имаме предвид економическите затруднения и бюджетните ограничения. Така че този процент процент съфинансиране хубаво би било да се съхрани на второ място. Ще се спра на минималния таван за от освобождаване на работници. Минималният брой работници ще имат достъп до тези средства и според мен бройката 500 определено е масово уволнение. И това отново е в съзвучие с докладваното от докладчика. И на трето място за окончателните отчети. От е, няколко години вече следя работата на този фонд. Имах възможност да обсъдя това с комисията, да, с различните генерални дирекции, които отговарят за одобряването на заявленията. И смятам, че запазването на сроковете и е, предвиждането само на 6 месеца или няколко седмици е прекалено ограничителна мярка. По-добре е срока да е едногодишен. Това е един добър компромис между предложението на госпожа Солса две години – и 6-месечния срок, предвиден от комисията. Това е само едно предложение, което предлагам на докладчика. На четвърто място, и това е най-важното, няма никакво съмнение. Имахме възможност многократно да обсъждаме тази тема. Тя е следната. проблемите, свързани с финансирането. В комисията по бюджет знаем, че в сектора ще има големи съкръщения и би било уместно да кажем, че в бъдеще фонда би могъл да облегчи затрудненията в земеделието Зная, че това е една тема, която поражда разнобой в политическите групи и за това хубаво би било колегите да се изкажат по въпроса. Ще ми се още от сега да изясним нещата, тъй като в средствата за информация темата може да бъде изкривена и трябва много внимателно да следим как се развива всичко. И искам нещо да кажа по изказването на колегата Янсен. На какъв език трябва да са тези заявления? Очевидно е важно хората да могат да изпращат заявления на един от европейските езици, английски или френски, езици, които са признати от всички, но според мен държавите членки би трябвало да могат да изпращат заявленията на майчиния език. Това би било най-лесно за засегнатите региони. Този фон винаги е бил възприеман като твърда закостанял, бюрократичен и ако тези изявления могат да бъдат изпращани на майчения език на заявителите – бихме могли да окружим повече държави членки да ползват средства и повече предприятия да ползват тези средства. Внесла съм и едно изменение за финансовите обещетения за по-младите хора, които са останали без работа. Бюджет за конкурентоспособност и млади хора. Това е с което разполагаме, така че фонда би трябвало да се погрежи за младите хора. Освен това смятам, че комисията следва в най-кратки срокове да разглежда заявленията и трябва да се ускори анализа на тези заявления. Срокът от 12 седмици е от момента на получаване на искането от държавата членка, според мен това са правилните срокове и времето е напълно достатъчно да може да бъде анализирано заявлението. Е, господин Папастанкос има думата. Благодаря, господин председател. Госпожа Матери, има много по-богат опит от мен, що се отнася до ползването на фонда за приспособяване към глобализацията. Тя бе и докладчик е, през изминалите две години. Давам си сметка колко е, важно е това е, средство. Тук не оспорвам неговата значимост – Нужно е да внесем яснота обаче за това как ще се администрира фонда, как ще се подобри неговото управление. Особено, що се отнася до анализа на ползите от разходваните средства – И това е посочено в проекто становището. Фонда трябва да упрости своята работа, за да стане по-привлекателен. Има хора, които са останали безработни и би трябвало да бъдат подпомогнати да си намерят отново работа. като грък, аз си мисля следното, въпреки че Гърция е държава членка с доста тежки проблеми. За сега сме имали само един единствен случай в който е получено финансиране по линия на този фонд. И всъщност това бе Ауди, а Ауди не е гръцка компания. Така че задавам си въпроса дали това е свързано с тежката бюрокрация – и начините по които се управлява фонда, или пък може би е свързано с начина по който работи гръцкото правителство. В същото време безработицата скочи от 12 на 25% в Гърция и като че ли тенденцията е в края на годината тя да достигне 30%. Само го споменавам това за информация. Смятам, че селското стопанство не бива да е част от приложното поле на този регламент. И в самото становище се казва, че селското стопанство трябва да бъде включено, а всъщност селското стопанство не отговаря на целите, които преследва този fond. Всъщност замеделието е включено, защото такава е нагласата на комисията. Особено от тези, които се занимават с международните въпроси, те твърдят, че Европейския съюз трябва да е отворен към трети страни и ако това бъде направено, то трябва да включим и замеделието в обхвата на този фонд. Е Гарон Ферм има думата. Бъде Бъда изключително кратък, тъй като нашия експерт господин Котини не е тук, но така или иначе е, ще направя кратък коментар за земеделието. Не смятам, че е разумно да навлизаме в нов сектор с критериите за допустимост. Фонда ще стане още по-спорен. Има някои сигнали, че земеделските стопани са в дъното на хранителната верига и те ще пострадат от глобализацията, обаче в такъв случай те могат да бъдат включени в категорията самонаети, а не да включваме всички земеделски стопани. Тоест има случаи, в които могат да бъдат е, счетени за допустими за финансиране, но не да включваме целия сектор. Против това съм. Ричард Ашвард има думата. Господин председателю, ще се съглася с Георен Фарм по тази тема. Понякога трябва да помислим всъщност за какво е този фонд. Той не е там, за да се явява като субсидия, която изкривава положението на пазарите. Всъщност това е фонд, който трябва да помогне, когато имаме закриване на предприятия и масови уволнения, за да могат тези хора да се преквалифицират и да се приспособят към променящата се среда поради глобализацията. Така че фонда не е там, за да бъде ползван от определени предприятия, но понякога изглежда, че се явява като средство за изкривяване положението на пазарите в Европейския съюз, а не това е целта и замисъла. И за това подкрепям унежи общности и им съчувствам, когато имаме някакво традиционно производство, което изчезва, всъщност цялата общност е преживявала от него. Тук трябва да проявим солидарност. Но, независимо от този аргумент, не можем да кажем, че селското стопанство попада в тази категория. Това не е една малка концентрирана промишленост в определен район. Така че този път съм съгласен с господин Фарм, че тук не можем да изтъкнем убедителни аргумент, аргументи селското стопанство да бъде включено в този фонд. Благодаря ви. Както виждате, госпожо докладчик, проведе се много обстойна дискусия с различни гледни точки, въпреки че докладчите в Сянка не бяха тук. Няколко думи за, по въпросите, които повдигнахте. Първо, темповете на процедурата. Вие казахте, госпожо докладчик, че в рамките на няколко години беше създаден този фонд, за да се реагира на спешни ситуации и да се финансират дейности, които не се финансират от други фондове, като на Европейския съюз, като социалния фонд. Но, на практика, както казахте, и както и докладчите за конкретни е, искания отбелязаха, нещата не се получиха така на практика. Е, сроковете са от е, две години, че и повече. Финансираните дейности са подобни на тези, които се финансират от Европейския социален фонд. И в крайна сметка става така, че парите се плащат от Европейския социален фонд. Този фонд трябва да има добавена стойност, следователно той трябва да бъде усъвършенстван и трябва да се направи така, че процедурата дава възможност да се реагира бързо или пък няма смисъл да се а, запазва този фонд. Мисля, че Ричард Ашвард резюмира много добре причините, поради които беше създаден фонда. Вярно е, че в много от нашите страни има малки общности, които са организирани около едно предприятие. Те произвеждат текстил, коли и така нататък. И те, когато международната конкуренция, изнасенето в развиващи се страни доведе до закриването на предприятията и бъдат съкратени работниците, това разрушава цялата общност и е източник на сериозни проблеми. Ето за това Европа е, и идва на помощ. Не за да се помага на предприятията да възстановят една изкуствена конкурентоспособност, както каза Ричард, а да се помогне на региони и местни общности, които са засегнати от една много сурова действителност. Е, само, че за да функционира този фонд е необходимо процедурата да дава възможност да се реагира в спешен порядък. Мисля, че не можем да не си задаваме и въпроси за включването на селското стопанство в обхвата. Дори в нашата група НП има различни становища. Вярно, е, че е малко странно. И ако мислим за конкуренцията с новите економики, ме понякога ефектът е много бърз. Е, услугите са засегнати в по-голяма, по-бързо от индустрията. Центровете за обаждания в Франция, такива центрове трябваше да бъдат закрити, защото има франкофонски страни в други части на света и те предлагат по-изгодни условия, условия под формата на по-низки заплати. Това доведе до стотици загубени работни места. В момента фонда е насочен към индустрията. Ако искаме да излезем извън индустрията, трябва да видим какви ще бъдат последиците и дали можем да останем верни на духа, в който е създаден фонда. Последното, което искам да кажа, след което ще дам думата на докладчика за прага. Струва ми се, че очевидно не можем да не си зададем въпроса дали прага трябва да остане такъв какъвто е, да се повиши или е, понижи. Мисля, че прага трябва да е различен в зависимост от страната, защото 500 уволнени в голяма индустриална страна е винаги драма но в по-малка степен от страна, в която живеят или в общност, в която живеят много повече хора. В една голяма страна винаги е тъжно, разбира се, но за една голяма страна нещата са малко по-лесни. Това е проблем, който не можем да не си дадем. И така. Госпожо докладчик, какви са вашите заключения от дискусията? Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на всички колеги, членове на Европейския парламент, за техния принос към дебата. И нека да се повторя още веднъж, че всъщност това, което направих днес, докато говорих, беше с цел само анализ на това каква е ситуацията, защото Нашата работа беше прекъсната от лятната вакансия всъщност дадох актуална информация за това докъде сме стигнали, вас да достигам до политическите въпроси. Сега, ако ми позволите, ще направя точно обратното и ще спомена съдържанието на предложението, малко или много. Най-напред бих, искал да бих искала да отговоря на Ан Янсен. Настоящото председателство е за запазването на фонда и това е пределно ясно. На второ място също така бих искала да припомня, че това е предложение на комисията, което въведе тази идея да се включат в предложението и земеделските стопани. Целият въпрос с, с земеделските стопани беше разискван с Европейската комисия. И Мигел тогава щете, и аз четох, че няма смисъл да се включва сектор като земеделието в този фонд. Фондът е доста малък и се ползва при извънредни ситуации. Не е подходящ за това да се решават проблеми на земеделието. Няма никакъв смисъл а, това, да се включва този сектор. Това противоречи на самия дух на фонда. Всъщност, от това време обаче не трябва да се забравя факта ти, че фондът не се използва изцяло. Както каза господин Папастамкос, дори и Гърция е подала само и единствено веднъж заявление за ползване на фонда. Така че, въпреки факта, че има някои различия, дори и в политическите групи, мисля, че също така се стигне до известен консенсус, че трябва това да остане един инструмент за спешни случаи, като такъв трябва да може да отговаря до си незабавно. Поради тази причина процедурите трябва да се упростят. Колегата има много голям а, опит в тази област. Тя също отбеляза това и тя каза, че заявленията трябва да могат да се правят на езика в съответната държава членка както и на най-широко използваните езици на Европейския съюз така че да бъде по-лесно за държавите членки да подават заявления за подпомагане от фонда. Аз също така мисля, че и този въпрос за това колко време отнемат процедурите, трябва да се разгледа. Може би трябва наистина да ги съкратим. И това е от сериозно значение. Но също така и въпросът за бюджета е много важен. Това, което се предлага е този фонд да остане в съответния ред на бюджета. Сега по отношение на по- малкото разходване през предишните години, мисля, че тук трябва да си остане свой собствен бюджет, но просто трябва да ускорим процедурата. А ако не разполага със собствен бюджет, всъщност няма значение дали ускоряваме процедурите или не. В реалност, тъй като той, тя няма да има, той няма да има собствен бюджет, то, то целият процес ще зависи от трите бюджетни органа, и в този случай цялата ситуация ще е много по-сложна. Докато това, което трябва да направим е да ускорим нещата, така че фондът да може да се ползва много бързо. Но не искам да повтарям това, което вече беше казано. Така или иначе беше повдигнат въпроса за праговете. Ние предлагаме намаляване на праговете от 500 работници. Разбирам опасенията на господин Ламасур, Вярно е, в зависимост от размерите на съответната държава, на съответната общност, 500 може да бъде по-малка или по-малко важна или повече важна цифра. Според мен 200 е добър компромис. Може би 500 трябва да е правилото, но да може да се намалява този брой в зависимост от броя на съответната общност, на известната на съответния регион и това да се отчете. Нека да припомня също така, че предложението на комисията, и ние сме съгласни с това, е работниците на временен договор или пък на постоянен договор също да има достъп до фонда. Според нас това е много важно. много е важно, защото преразпределението, да, приключвам господин председател, защото преразпределението много често засяга интересите на този тип работници. Или все по-често това става. И мисля, че възможността да се предоставят различен тип договори за заетост е много добра идея защото това ще означава, че повече от тях а, имат достъп до фонда. Но според нас това не трябва да се отнася до земеделските стопани. И в заключение искам да кажа, че ще отчета всички въпроси, които бяха посочени. Ще продължим тези дебати с докладчиците в сянка. Като си мисля за постигането на компромисни изменения, но ви благодаря за измененията, които сте предложили. Благодаря ви за дискусията днес и ще обсъждаме въпроса през следващите няколко седмици, както казах, да се надяваме, че ще можем да запазим този толкова необходим фонд. Дискусията беше много интересна. Извинявам се на преводачите, защото е малко след 30. В преговорната котия, която получихме тази нощ, Фонда за приспособяване към глобализацията вече не фигурира. сред е, фондовете, е, чието съществуване е поставено е, под въпрос. Ако администраторите на групата НП ме оставя да говоря, ще обясня. Приключвам заседанието. В 2 часа продължаваме с координаторите. Възможно е заседанието на групата да започне малко по-късно, от 3 часа. И така, приятен обяд!